Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, откривам днешното заседание на Комисията за финансовата, економическа и социална криза. Е, ще ви попитам първо, имате ли забележки по дневния ред? Очевидно няма. Е, по точката съобщение на председателя ще ви кажа, че няма нищо, което мога да ви съобща в момента и затова преминаваме към трета точка. Одобрение на протокола на заседанието от 28 януари 2010. Очевидно няма забележки и по протокола, така че ако не постъпят до края на заседанието, той ще се смята за прият. Позволете ми направо да преминем към е, изказванията в рамките на нашето публично изслушване. Господин Томасо Падала Шиопа е, от ясната ми страна е председател на наша Европа. До голяма степен неговото е, неговата професионална дейност е свързана с е, Европейската Централна банка, с А от тук вече и с въпросите, които днес ще разглеждаме. Той е, днес е, е председател на Нотр Роб една, един институт, е, който на времето мисля, че бе основан от Жак Делор. Имате около 15 минути, господин е, Падуа Шиопа. А, а, впрочем, ако не сте а, е, отбелязали този факт, да ви кажа, че по вебстрим се предава нашето заседание. Благодаря, господин председател. За мен е чест, е, че съм поканен на това изслушване от вашата комисия, която, по мое мнение, има специалната задача да разгледа въпросите, свързани с кризата по един цялостен начин. Действително, кризата засяга много сфери от мандата на различни комисии. Затова без специализирана комисия, която да се занимава само с проблематиката на кризата, ще се стигне до един фрагментарен подход, което няма да даде възможност да се обхване, обхванат всички аспекти на кризата. Програмата за днешното изслушване е посветена на глобалното управление. И аз ще се придържам към тази тема. Няма да говоря в общ план за кризата Разделил съм изказването си на четири части. Най-напред ще започна с въведения и ще представя позицията на Европейския съюз в кризата. На второ място ще разгледам въпроса дали кризата е предусловена от глобализацията, дали глобализацията е причината за кризата. И на трето място, какви са възможните решения и как трябва да бъде формирано глобалното управление, за да не се допускат подобни кризи в бъдеще. И на четвърто място ще разгледам въпроса какво може да направи Европейският съюз, за да даде своя принос в реформата на глобалното управление. И така започвам с уводната част. Можем да кажем следното, че кризата не води своето начало от Европейския съюз, но Европейският съюз може да се окаже първата жертва на тази криза. Защо кризата не проистича от Европейския съюз? Това е така, защото основните фактори, които са в основата на кризата, бяха много по-силно изразени в други части на света, отколкото в Европейския съюз. Например, крайната фундаменталистка теория, която твърди, че пазарите винаги са прави и че финансовите пазари винаги клонят към равновесие. И че основната роля на държавата е да намали своето участие и да позволи на пазарните сили да действат свободно. Този пазарен фундаментализъм беше в много по-слаба степен изразен в Европейския съюз, отколкото в други части на света. Освен това, идеята, че международното интегриране може да се осъществи без каквато и да е публична структура, е точно обратното на това, което се разбира под интеграция в Европейския съюз. В глобален аспект интеграцията предприе форми, които не са подкрепени от специални регламенти или пък специализирани органи, докато в Европейския съюз има парламент, който има законодателни правомощи, има съдебни органи, има други елементи, които допълват пазарните механизми. И така дисбаланса между пазара и публичната страна на економическата интеграция съществува на глобално равнище – но а, този дисбаланс е много по-слабо изразен в Европейския съюз. Освен това, склонността към да, това да се действа в а, краткосрочна перспектива, която беше в основата на кризата, а, също не е чак толкова силно а, застъпен в Европейския съюз отколкото в други економики. И накрая макроекономическите дисбаланси, които съществуваха в економиката е, на Европейския съюз, е, фискален е, дефицит и други, не бяха чак толкова силно изразени в сравнение с други части на света. И тук така аз говоря за фактори, а не за причини. Причините за кризата не са чисто европейски. Ако останалия свят а, имаше същите характеристики като Европейския съюз, може би тази криза изобщо нямаше да възникне. Но Европейският съюз може да се окаже първата жертва на тази криза, тъй като беше засегнат от кризата, беше изненадан от кризата в етап на недостатъчно, а, недостатъчна готовност, защото кризата изисква и възможности за нейното управление. Такива не съществуват а, на ниво Европейския съюз, само на ниво държави членки. На ниво държави членки неизбежно той приема характер на подкрепа и защита на националната економика, не на економиката на Европейския съюз като цяло. И всъщност това, което забелязахме, е, че в случаите, при които банките трябва да бъдат спасявани, това спасяване се извършваше чрез национални инструменти и предизвика дори доста силни търкания между държавите, когато ставаше дума за многонационални банкови групи. Видяхме същата криза и в автомобилостроението. И на последно място, но не и по значение, забелязваме това и в натиска, който се оказва върху отделните страни. и в частност сега това, което забелязваме върху цялата економика в Гърция. И така кризата не тръгва от Европейския съюз, но той може да се окаже първата жертва. Дали кризата се дължи на глобализацията? Аз не смятам, че това е така, но определено някои аспекти на глобализацията улесниха един много продължителен, неустойчив курс на действия. И когато тази неустойчивост а, се прояви, това стана по един много драматичен начин и доведе до значително влушаване на ситуацията. Ако економическите субекти бяха предприели мерки на по-ранен етап, то тази криза нямаше да бъде толкова силна, колкото е. Може би нямаше да бъде криза изобщо, а просто най-обикновена корекция в економиката. И така, кои са елементите на глобализацията, които улесниха възникването на кризата? На първо място това е позицията на щатския долар. Фактът, че една страна, която има огромен дефицит, има международна валута, прави финансирането на тези огромни дефицити много лесно и позволява дефицита да се натрупва без механизъм, който да изисква корекции както би било в която и да е друго, друга нормална страна. Една нормална страна би изпитала недостъг на ресурси и биха възникнали съмнения дали тя може да обслужва дълга си. Когато една страна, която има дефицит, е имитент на световна валута, тя няма същата дисциплина, както останалите страни. Друг един аспект на глобализацията е свързан с факта, че високата ликвидност, която позволи да се стигне до балона с недвижимията собственост в Съединените щати, обичайно би предизвикал висока инфлация, защото това се случва обичайно, когато се печата твърде много пари за твърде дълъг период от време. И ако нямаше възможност да се смекче инфлационния натиск чрез внос на ефтини стоки от други части на света, в частност от а, Източна Азия, нещата ще да са още по-сложни. И така с тази свръхликвидност не доведе до ефектите, които са обичайни за такава ситуация. Нито във вътрешен план под формата на инфлационен натиск, поради факта, че имаше достъп до ефтини вносни стоки което поддържа стабилност на цените, нито пък се почувства на международно равнище, а, чрез предизвикването на механизма за дисциплиниране. Такива механизми възникват в страни, които не имитират резервна валута. Би било погрешно да твърдим, че глобализацията предизвиква проблеми и че е нещо лошо, непременно. Има някои аспекти на начина по който глобализацията се развива през последните 20 години, които предизвикаха удължаването на дисбалансите, които можеха да бъдат евентуално коригирани само чрез криза. Но това не е аргумент срещу глобализацията, само срещу такава глобализация, която е лишена от е, елементи на глобално управление. А именно това е темата на днешното изслушване. Интегрирането на пазара чрез е, глобални общи политики, най-вече в областта на макроекономическата дисциплина и валутния ред. И така, на трето място, как може да се реформира глобалното управление? В известен смисъл Кризата вече доведе до реформа в глобалното управление, което беше здравословно. Преминаването от Г7 към 20 като основният орган, където се реализира международното сътрудничество. Това е положителен ход по причина, че Г7 не беше представител на достатъчно за света и не включваше страни, където има най-висок излишък и не можеха да се водят а, разумни дискусии в сферата на търговията, тъй като бяха представени само една част а, от а, света, а именно най-развитите индустриално економики. Г20 е много по-представителна за глобалната економика. Междувременно, международното сътрудничество, което се базира е, изцяло на групи, било то група на 7-те или групата на 20-те или групата на двете държави, както твърдят някои, по мое мнение това лишава процеса на международно сътрудничество от е, институционалният елемент, който беше толкова съществен за реформите в международния ред, който беше въведен след Втората световна война, именно МВФ, Световната банка, ООН, е, СТО. Когато тези институции отсъстват и когато сътрудничеството се свежда само до срещи от време на време, без институция, която да говори в интерес на целия свят и гарантира, че ще бъдат предприемани действия и между заседанията, че ще се прави компетентен анализ на проблемите, тогава се оказва, че не може да се постигнат големи резултати, защото масите за водене на преговори не са местата, където могат да бъдат решени проблемите изцяло. Затова един елемент на реформата в глобалното управление би трябвало да бъде международното сътрудничество да премине от форуми към институции, да има силна правна основа, силна техническа основа, инфраструктура, администрация, които са гръбнакът на международното управление. Втори основен елемент, който по мое мнение също не се обсъжда достатъчно в когато се раз, разискват реформата, е промяна в световния валутен ред. Има доста приноси в това отношение. Големите страни говорят, че е необходима такава реформа. Специалните права на тираж се разглеждат като основен е, инструмент е, за международните отношения е, и те ще останат като е, инструмент, който не е толкова колеблив. Е, е, това може да бъде резервен инструмент, може да бъде инструмент за определене цената на основни стоки. И идеята е да се превърне в основен елемент на международната валутна система, парична система. Мисля, че Темата на международната парична реформа трябва да бъде в основата на дебата за реалното глобално управление. И в заключение, какво може да направи Европа? Можем да тръгнем от това, което казах до тук. На регионално ниво Европа дава напълно различен пример за международна интеграция от този, който се наблюдава в глобален мащаб. Тя има глобални институции, има законодателни правомощия, приема решения, използвайки принципа на мнозинството в много сфери. И има не само пазар, но има и обществени органи в интегрираната економика. Освен това, тя е по ограничен начин е приета, приела основният елемент, без който не може да има ефективно управление, а именно способността да взема решение, дори тогава, когато страните, седнали на масата на преговорите, не могат да постигнат съгласие. И така се взема решение чрез мнозинство. Но това а, се блокира, когато се изисква гласуване а, с а, единодушие. В а, глобален мащаб обаче няма гласуване с мнозинство, т.е. няма и глобално управление. И така какво може да направи Европейския съюз, за да стимулира възприемането на собствения му модел другаде и как да го прилага сам по по-последователен начин. И така стигам до това, с което започнах, започнах че Европейския съюз може да бъде основната жертва на кризата, в смисъл, че той е един незавършен съюз, който може да оцелее в обичайни времена, но е под риск в криза, каквато изпитваме сега. Благодаря. Сега ще имате възможност да поставите въпроси. Следваме системата ДОНТ. Отново ще започна от групата на консерваторите. Кой би желал да зададе пръв въпрос? Отмар. Мар. Позволете ми първо да благодаря много сърдечно за информацията, която изслушахме. А, освен това, благодаря и от името на членовете на моята политическа група за това, че се съгласихте да участвате в публичното изслушване и че винаги сте били на наше разположение. Знаем, че <clears throat> правителствените ръководители в момента обсъждат и начина за разрешаване на гръцката криза и предлагат един комбиниран мобел с участието на Международния валутен фонд. Тъй като има различни мнения по този комбиниран модел, бих ви попитал какво е вашето становище. Освен това, ще ви помоля да ни кажете какви проекти бихте препоръчали за бъдещето и какво от е, или кой от тези проекти биха е, били подходящи е, за провеждане на европейско равнище, така че да говорим за една европеизация на е, запланувани или налични проекти, е естествено е, в съгласие с бюджета на Европейския съюз. Предпочитате да изслушате няколко въпроса и да отговаряте на куп или един по един? One one, more... Мисля, че по-добре е да, ги, да отговарям е, на всеки въпрос по-отделно, така по-точно ще мога да отговоря. Смесения подход е, МВФ-С според мен в тази криза, тази криза е криза на Съюза, защото кризата не се корени в Гърция, в Съюза. Съюза трябва да отстоява позициите си и да действа, защото е негова криза. Крупна грешка е от други членове, останалите извън Гърция, да твърдят, че Гърция е проблемът и че Гърция носи отговорност и трябва да плаща за това. Това няма... е безсмислено. Включително това, че е, голяма част от гръцкия дълг не е в гръцки ръце и ако има е, не, невъзможност за изплащане, е, ще има големи загуби, ще последват големи загуби в Германия, във Франция. Е, това ще застраши стабилността на банки и там. Така че всякакъв подход, който отрича факта, че кризата е криза на Съюза, а не на Гърция, единствено на Гърция, според мен е погрешен. Ако, поиск, ако помоли МВФ да се намеси вместо ЕС, ако, ако това означава да, да помолим МВФ, това ще е голяма гриза, е, грешка. Е, това не означава, че МВФ трябва да бъде изолиран е, от този случай, но той трябва, фонда трябва да се използва от Съюза по съответен начин, защото управлението на кризата е политически, не технически процес. А политическото управление на кризата, според мен, трябва да се осъществява от ЕС, а не от други. И ако предположим, че МВФ приеме някои условия, а именно Европейския съюз или ключови членове на Европейския съюз е, смятат, е, че са недостатъчни, тогава пазарите няма да са убедени в това и е, това ще подкопае репутацията на МВФ и Гърция няма да бъде спасена. Значи в крайна сметка Европейския съюз е основния е, действащо лице, което управлява кризата. Това вече се съдържа в заключенията на е, държавните глави от е, 11 на държавите членки от 11 март. Това е точно така това трябва да послужи за основа на, да залегне в основата на курса, който ще следва Европейския съюз. Тук няма нищо недвусмислено. Изглежда, че там са казани различни неща, но всъщност отделните фактори се комбинират по много уместен начин и е, разбира се се споменава и съответно е, фонда, Международния валутен фонд. Какво би трябвало да предложи, ще попитате Европа? Има много елементи. Едно предложение, което може да излезе от Европейския съюз е да се влече Г-20 в институциите на, от Бреттон Вудс. МВФ, което е политически е, орган, аз бях председател е, като управител на банката, почти, е, позициите почти съвпадат с Г-20 няма смисъл едни и същи хора да заседават и в Г20, и в МВФ, в Комитета по международни и валутни въпроси, защото за да се получи сливане на това, което наричам аз подхода чрез форуми институционалния, тогава Европа би могла да помогне за развитие един по-добър валутен ред в света. И в такъв случай Европа ще обере овациите Е, от е, такава една роля, защото долара е, представлява заплаха за конкурентоспособността. Ние, Европа няма интерес да замени долара, наричам еврото национална валута. Тя е международна също, но и едното и другото са част от един по-широк ред, който трябва да се управлява заедно. Има много е, начини, по които е, Европейски съюз може да прави предложения, вдъхновени от собствения модел на Европейския съюз. Перванш. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, господин Скопия. Благодаря ви за това съвсем ясно становище. Имам два въпроса по темата управление. Вие говорихте за развитие на сътрудничеството между институциите, за някакъв форум. Какво е, имате предвид е, е по-точно? Някакъв напредък, някакво ново развитие, нови стъпки? или смятате, че бихме постигнали по-добър резултат, ако създадем една нова структура, която да постави акцента върху стабилността. И сега ще се спра на въпроси, свързани с отчетността. Как според вас може да се подобри управлението? В това отношение можем да се похвалим с институция, но тази институция като като че ли се саморегулира. Какво бихме могли да подобрим под мандата на Световната банка или на е, е, Европейската централна банка или на друга институция. Да, по отношение на нормите за отчитане, на стандартите, счетоводните стандарти, е, може би можете да ни препоръчате нещо. Освен това, вие говорихте и за световния ред, е, е, и за евентуална промяна, или за е, така, съобразяване с а, някои изменения в а, световния ред, може би а, бихте могли да се конкретизирате. А, какво точно имате предвид? А, а, нещо във връзка с американците или а, някаква друга роля на Европейския съюз в рамките на тази игра на тенис между американци и китайци? Борда за... Ще ви отговоря на е, френски. Е, Борда за финансова стабилност наистина беше променено името му, но не се промени същността на неговата функция. Той си остава е, и е свързан с G20 през целият този преход Г7, 8, 20 остава си форум в смисъла, е, за който говорих току-що. Тоест, това не е структура, това е не е, няма юридическа е, основа и няма съответният авторитет, който е сравним с този на институция като МВФ или Световната банка. Има секретариат, който е съставен от е, екип, е, който е аташиран е, към него, но не е част от структурата на Световната банка или МВФ, както е в техните случаи. Не, не искам да кажа, че не е полезно. Това е един много полезен инструмент, защото е, около масата на борт за финансова стабилност или форма за финансова стабилност е, се обсъждат е, на тази маса участват различни фактори, различни играчи, управители на банки и така нататък, които нямат навика да се срещат редовно и да разговарят, но си мисля, че в бъдеще това ще си остане един организъм, и който обаче ще се срасне с е, е, една институция, която току-що споменах. Е, МВФ не може да прави нещата, които прави този борд за финансова стабилност. И точно международни борда всъщност управлява, диктува правилата на място – Колкото до счетоводните стандарти, по, наясно съм с сдържаността и така съпротивата на, е, в Европа по отношение на с е, всъщност е, тези, които поставят стандартите в Европейския съюз, те поставят стандартите в света. Ако това произлезе от САЩ, те ще, ще, ще се каже, че това е американски е, е, империализъм. Каква е разликата, не разбирам аз. Не е ли вярно, че налагаме правила, налагат се правила без е, съответната представителност, отчетност и така нататък. Нормите няма да противоречат, е, няма да бъдат е, да срещнат съпротива, ако те, не, е, ако те произличат от Европейския съюз. Защото процесът на валидация е процес, който отразява прехода към правилата, които се налагат. В САЩ има съответния орган, счетоводен орган, който е, формулира правилата. В е, Европейския съюз също е, има такъв център, който играе тази роля за повече от 20 държави. Разбира се, има какво да се желая от е, него, но е, ако се ако кажем, че е, трябва да бъде премахнат, е, това не би било полезно. Давам си сметка, че изглежда може би малко странно не европейци да участват е, в този борт, който определя счетоводните правила, но ние би трябвало да се гордеем с това, ако има европейци. Колкото до управляване на реда, не бих могъл да отговаря за 30 секунди. Е, значимо е само по себе си да се отбележи и да се приеме заключението, извода, че докато е, определена е, национална валута действа като световна валута, ще се получи остро противоречие между нуждите от парична политика, валутна политика в държавата, в която, където тази, функция изпълнява, тази валута изпълнява тази функция и е, там, където се използва тази валута като цяло. Няма да. Не може да има устойчив ред, световен ред, ако света няма собствена валута. Е, това, на което бяхме свидетели преди 40 е, години, беше, че имахме златния стандарт. Това не значи, че трябва да се придържаме към него, но до 71 имахме един световен стандарт. Е, но това противореч... противоречие бе изтъкнато от е, финансисти от преди няколко години. Сега кризата, на която сме свидетели, по различни причини може да се разглежда като последствие именно от това основно противоречие. Така че ако ме питате как можем да излезем от тази сложна ситуация, аз получих същия въпрос и от журналист, отговорих така. Мога да ви докажа, че имаме нужда от летателно тяло, но все още не е изобретен самолета. Това не означава, че е, не можем, че е, нещо не може да полети. Би трябвало да огледаме различните валутни е, възможности, спогодби, но поне трябва да отчетем необходимостта да се намерят решения, т.е. да полети съответното тяло господин Гернс от Елдерили. Ще свържа моето изказване с това, което чухме и от госпожа Берес. Тя обърна внимание на дисбаланса, на неравновесието. Освен това, вие е, казахте, че би трябвало да обърнем посоката. Много повече сме принудени, отколкото американците да обърнем посоката. Да, не, още не сме изобретили летателното тяло, както вие казахте. Освен това, е, Европа е, е задължена някакси да се съобрази с е, новата, макар и абсурдна ситуация, свързана с... за да се предотврати обесценяване и някои е, така, стени и някои бариери трябва да отпаднат. Ако е, си помислим, ми се струва, че малко трудно е, ще можем да осъществим обещанията, които дадохме предишните години. Да, дебатът за реформата на световния валутен ред би трябвало всъщност да се води по-скоро от Международния валутен фонд. Да, идеята ви за форум е много интересна, но има и други форуми. Е, Световната търговска организация, например. Дали Европейския съюз не би трябвало да е, предложи този дебат и да го наложи на Световната търговска организация, защото непрекъснато забелязваме една деформация в търговските взаимоотношения, свързани естествено и с курсовете на долара, с падането на стойността на определени валути. Има дъмпинг, с който се дължи именно на опитите да се обесценяват определени валути съвсем съзнателно. Ето, аз мисля, че един такъв форум, който вие предлагате, би могъл да реши проблема. Да добавя, зададах същия въпрос на господин Боеси. Ако влезете в даден форум и ако ако е, включите и китайците, конференцията свършва за две минути. Не съм особено за това да се бавят нещата. Процесът от Доха трябва да продължи. И даже трябва да добавяме към него, вместо да отнемаме елементи. Това е наистина един опит да се управлява международната интеграция вярно, че няма форум, където може да се обсъждат отношенията е, обменните отношения, свързани с търговските отношения по един по-цялостен, изчерпателен е, начин. Три органа има е, Световната търговска организация, основани през 40-те години – малко по-късно, тъй като хартата, която бе е, договарена през 40 години, не бе ратифицирана от Конгреса на САЩ, е, така че след военната система е, започна са само един от двата стълба, които трябваше да има, Световната банка и МВФ и разбира се СТО, всички те беше част от Обединените нации и те би трябвало да са свързани на ниво, на което е възможно да се обсъждат такива въпроси и дори да се, търсят, е, е, да се търси съгласие от една до друга област, между отделни области, например е, търговия, обменен курс, валута. Тези неща не се правят в момента. Така че съм съгласен с вас. Такъв дебат може да бъде отнесен в е, Съдната търговска организация, но той трябва да тече и в е, МВФ и докато имаме Г-20 и те заседават на ниво държавни и правителствени ръководители, трябва да се обсъжда и там този въпрос. Съгласен съм с вас, всички тези организации и институции са свързани и форуми. Благодаря, господин председател. Благодаря за това предизвикващо много размисли изказване. Аз си отбелязах три въпроса, които обаче вече бяха зададени от перванш. Може би се сближават мненията или пък четем един и същи текст. Но, въпреки това, искам да развия един от аспектите, който споменахте, че Европейския съюз трябва да бъде използван като модел за глобално управление от гледна точка на институциите и по какъв начин да подредим собствения си дом, първо тук институция, не форуми, може би е разумен подход в глобален мащаб, но европейския модел за управление през последните няколко години не се прилага по най-добрия начин. Определено ние имаме критерии, които бяха очертани от Мастрихския договор, но повечето държавите членки ги нарушават. Особено някои от тях, е, които ги нарушават вече от е, доста време. И така как да променим културата на нашите държави членки, за да могат е, да бъдат спазвани правилата, които вече са договорени. I think... Мисля, всъщност съм напълно убеден, че процесът да подредим собствената си къща и да прилагаме собствените си правила. Не трябва да се разглежда като предварително условие за сътрудничество с други страни. Да имаме такава идея, това да стане предусловие, по мое мнение би било много опасно, както в един регионален съюз, какъвто е Европейския съюз, така и в глобалната система. Къщите никога не са достатъчно подредени. Подредбата в една къща е силно повелияна или пък може да бъде нарушена от чужда разхвърлена къща. Да вземем за пример Европейския съюз. Той няма външни дисбаланси, поне несъществени външни дисбаланси. Убедени ли сме, че ако външните дисбаланси на САЩ и Китай бъдат коригирани, Европейския съюз няма да има такива или пък, че ще има подобряване на дисбалансите в другите две страни, ако всичко е наред при нас. Ние не знаем какъв е отговора, защото нещата са толкова сложни. Европейския съюз няма външни дисбаланси, но има огромни вътрешни дисбаланси, което е голям проблем, както го виждаме към днешна дата. Ако подредбата в една къща включва това да имаме е, излишък, е, никой не би казал, е, че излишъка е знак за липса на подреденост, но Това не винаги е положително. Необходимо е да има взаимодействие. Аз казах, че ако Европейският съюз иска да прилага собствения си модел по по-добър начин, тогава ще има много по-силен авторитет, когато го предлага на другите. Трябва да има съчетаване на някои от основните принципи, които са добри за глобалното управление, така както са добри за Европейския съюз, тъй като са свързани с управлението на взаимната зависимост, а нещата опират именно до тази взаимна зависимост. Ако не направим първата крачка, няма да стигнем до никъде. Мисля, че имаме достатъчно време за още един кръг от въпроси. Е, обръщам се отново към НП. Е, кой ще зададе въпрос? Колегата Столян, може би? Благодаря ви много. Това, което не разбирам, е защо не гледаме на МВФ като на институция, която може да помогне на всяка страна, независимо дали тя е в еврозоната или извън нея. Начина по който МВФ е, действа и както действа Европейската комисия за някои страни в Европейския съюз беше нещо много добро, тъй като те действаха е, бързо, точно и резултатно. За мен е трудно да разбера защо не можем да използваме една институция, която е изключително специализирана в решаването на проблемите на страни, които имат фискални дефицити. Защо да не позволим на МВФ да се свърши работата? Не зная дали се обръщате с този въпрос към мен или към някой друг аз съм на мнение, че има две позиции, които са погрешни, по мое мнение. Първата е да се твърди, че МВФ не трябва да играе никаква роля и трябва да бъде напълно изключен от всеки един аспект от решаването на гръцката криза. И другата позиция е, че проблема с гръцката криза е нещо, което не засяга Европейския съюз и с него трябва да се занимава МВФ, както битъчки останали 200 страни по света. Европейския съюз е нещо между тези две позиции. Ние не сме точно като САЩ но Гърция за Европейския съюз е много повече, отколкото която и да е страна извън Европейския съюз е, или извън еврозоната. Ако Калифорния като щат има сериозни фискални проблеми, и е изправена пред риск от криза, тогава Вашингтон ще се намеси, но това няма да бъде Вашингтон на МВФ, а това ще бъде Вашингтон на Конгреса и Американската администрация и всеко, всеки ще разгледа това като напълно естествен подход. Гърция не е Калифорния, за щастие тъй като е много по-малка в сравнение с мащабите на Европейския съюз. Но Европейския съюз, както вече подчертах, е съюз, въпреки че не е пълен съюз, но е съюз, има единна валута, има интегрирана финансова система. И гръцкият дълг присъства в голяма степен в портфелите на много от банките извън Гърция, което означава, че спестяванията на много французи, холандци или немци са инвестирани в гръцки ценни книжа. И да считаме, че решаването на гръцката криза означава да направим услуга на Гърция, не е правилно защото иначе тя няма да се върне дълга. Да помогнем на една страна да излезе от кризата, за да спасим кредитите чрез подходящи мерки е помощ не само за Гърция, това е помощ за Европейския съюз. Затова, по мое мнение, Европейския съюз не може да стои на страна. Това, което е под заплаха, е съюза с малко С, което застрашава съюза с голямо С. МВФ може да има роля, но не може да замества това, което трябва да направи самия Европейски съюз. Ван Синьори има думата. Благодаря, господин председател. Един въпрос. Господин е, председател, Смятате ли, че би било полезно да се изгради нещо като Европейски валутен фонд, за да може Европейския съюз да реагира по-бързо, по-ефективно? в случаи подобни на тези, в които се намираме? Или смятате, че е по-уместно да се е, действа на двустранно равнище? Да, Европейският е, валутен фонд е, за сега не съществува. И ще са ни необходими години, за да създадем един такъв европейски фонд. Може би идеята не е, не е никак лоша, но е, това не ни помага в момента с е, проблема Гърция и гръцката криза. Така че Европейският съюз би могъл да помисли за една съвместна форма на подпомагане на страните, които са изпаднали в криза. Това е, задача за бъдещето. Това е задача, пред която сме изправени и днес, както виждате но аз не вярвам, че а, трябва а, да сме а, закостеняли, така да се каже, а, и че не бива да проявяваме малко повече гъвкавост и а, да проявяваме е, и творчески подход, когато става дума за търсене на различни варианти, да кажем, е, да, добре, е, гръцката економика, гръцкото правителство естествено трябва да свърши своята част от домашното, но когато става дума и за други държави, вече трябва да се мисли за един единен подход. Добре, преминаваме сега към групата на социалистите кой ще зададе въпроса? Благодаря. Едно от заглавията е свързано с глобалното управление. Да вземем Кения за пример. Какъв е ефекта от кризата върху Кения? или някоя друга страна. I... че съм по-голям експерт, отколкото съм. Не зная отговора на този въпрос, но общо имате ли някаква представа? Можете ли да кажете по какъв начин се отразява тази криза на развиващите се страни? Има три групи страни в света. Развитите економики, бързо развиващите се економики и страните с ниски доходи. За развитите економики Европа, Съединените щати, Япония, може би Корея, някои други. За тях кризата ще доведе до значително намаляване на растежа в економиките им през едните години. За бързо развиващите се економики не считам, че растежа там ще спадне значително и всъщност ние вече виждаме това в Бразилия, Китай, Индия. Техните економики продължават да растат с повече от 5%, а понякога близо дори до 10%. Причината е, че техният растеж се базира на това, че те излизат от бедността, а не, че заместват стоки, които все още не са отхвърлени не са изхвърлени, защото при нас ние си сменяме колите, дрехите, телевизорите, докато в Китай означава купуване автомобил за пръв път, прокарване на течаща вода в дома за пръв път и прочее. И това са промени, които не са стопирани от кризата. На следващо място са страните с ниски доходи. При тях може да има предвижване към лагера на бързо развиващите се економики, но нещата там са малко по-трудно предвидими. Някои страни са по-силно засегнати от кризата, други по-малко, но с течение на времето, ако тази а, криза доведе до протекционизъм, а, това би било катастрофално за тези страни. относно въпроса за спирането на преговорите кръга Доха, ако този кръг беше приключил успешно, някои от бедните страни ще да могат да изнасят текстилните си продукция и да започнат процес, който да подпомогне растежа им. Затова аз не съм запознат точно с случая на страните, които споменахте, но ми се струва, че е, за момента те не са най-силно засегнати от кризата, но те могат да бъдат засегнати на следващ етап. Аз искам да поставя също няколко въпроса, казва е, председателя Клинц. Каква е оценката ви за подхода на Г-20 до сега? Те започнаха работа преди година и половина, имахме много очаквания, аз лично обаче съм разочарован от това, което забелязваме, така че аз вече нямам надежда, че те ще дадат глобален отговор на глобалните предизвикателства, които създава кризата. Ще има отговор от страна на Европа, от страна на САЩ, но не глобално. На второ място, кризата посочи, че освен да имаме обща валута само е необходимо да имаме много по-вече близост в останалите политики на нашия пазар. Мисля, че не всички са наясно с необходимостта от това. И на последно място, за да можем да излезем от проблемите, които изпитаме с публичния дефицит, ние се нуждаем от растеж, поне от такъв растеж, колкото считаме, че е възможно потенциално да имаме растеж. Има е и други сфери, където се нуждаем от растеж. Ако не се постигне растеж, считате ли, че има изкушение да се опитаме да решим проблемите си чрез инфлация? Ако ми дадете един час да отговоря на тези <laughs> въпроси, По първият въпрос, както казах вече, Г20 беше стъпка напред в сравнение с Г7. Следващата стъпка трябва да бъде да се слеят форумите с институциите но дори това няма да бъде достатъчно. Въпросът, който зададохте и който е напълно уместен, по мое мнение, е дали реформите в крайна смес, степен ще бъдат договорени международно или пък ще бъдат национални или местни реформи. Мисля, че отговорът още е неясен. Може да стане така, че в крайна сметка реформите да бъдат преобладаващо национални или местни и да има още по-малко еднаквост на правилата в глобалната економика, отколкото към днешна дата. Например, финансовата реформа се обсъжда в форума за финансова стабилност, но там всеки прави собствени изявления. И бих искал да кажа тук, че дори Европейския съюз е в ужасно положение. Знам отличен опит. Знаете ли какво е СЕПС? В СЕПС се провеждат заседания, където европейската позиция се координира от гледна точка на Г10. Всяко от европейските страни обаче изявява своята позиция, като забравя какво се е договорило в рамките на СЕПС. Европейския съюз в тази посока дава лош пример, а не добър. Риска от по-голяма фрагментация, а не от постигането на по-голяма съгласуваност в международните правила е много-много висок риск. На следващо място за сътрудничество в други области, не само в паричната област. В паричната област това, което имаме в Европа, не е сътрудничество, а съюз. Хората се събират в Франкфурт и излизат с решение, дори когато имат несъгласие. Не е като това, което се случва често тук. Ако всички са несъгласни, всеки отива и прави каквото се знае те правят същото. Ако обаче паричната политика се върши по този начин, всички ще се смеят в света. И така ние се нуждаем не от сътрудничество, тъй като не става дума нито за сътрудничество, нито за координиране за съюз. И за това трябва да разчитаме на инструментите на Европейския съюз не просто да се стремим към координиране на националните инструменти. Те трябва да бъдат оставени на националните правителства. Когато няма политика на Европейския съюз, има такъв стремеж към координация. Ако разгледаме как действа една федерална държава, там също няма такава намеса а, тук нямаме федерация, но искаме да имаме намеса. Мисля, че това е погрешна представа. Ние трябва да имаме по-малко претенции в Европейския съюз за координиране на страните членки и а, повече амбиции в използването на инструментите на Европейския съюз, сферата на научните изследвания, околната среда, транспорта, енергетиката, това са споделени компетенции според договора и тук Европейския съюз трябва да действа, а не да координира. На трето място, да, аз се боя, че накрая може да се стигне до инфлация като изход. Ето защо кризата в Гърция е толкова важна в света. най-добрата защита срещу е, инфлацията е Европейската централна банка. И ако някои страни се стремят към подкопаване на Съюза, като е, твърдят, че кризата е, в Гърция подкопава еврото и Европейския съюз, е, може би може да се разглежда като е, стъпка към намирането на инфлационно решение. Гръцката е, криза е риск за ценовата стабилност на Европейския съюз и тези, които искат по-слаба защита на стабилността на цените, и които се искат по-силно противопоставяне на инфлацията като изход и също времено твърдят, че Гърция трябва да оставен, бъде оставена на произвола сама на себе си. Благодаря ви. Приключваме с първия кръг от е, нашите разисквания. Благодаря много сърдечно на е, господин Падуас Хиопа, както винаги е, много сериозно и много подробно, много детайлно отговори на всички зададени му въпроси. Благодаря. А сега ще преминем към следващата част от програмата. So, ich, ich darf Sie bitten. Ще ви помоля да преминем към втората част от е, дискусията днес след обед. Ще ви помоля за внимание. И така сега ще говорим за е, глобално управление, глобално неравновесие или глобално дисбаланс. баланс Господин Берт Ван Селм от Международния валутен фонд е, е един от ораторите. Така че всичко това, което е, е написано в програмата, е, няма да ви изчитам. Е, той е една от водещите фигури в Международния валутен фонд, господин Сони Капур, който представлява тук един институт, работещ по въпросите на финансовата реформа, финанси и екология. Института се нарича е, Redefine. И е, третият ни оратор в рамките на тази втора част от дискусията е господин Штефан Шульмайстър от Австрийски институт за економически изследвания, Виена. Ще помоля всеки един от ораторите за 10 минути да изложи своите тези. Благодаря много за поканата. За мен е голямо удоволствие да съм тук днес. Виждате моите титли на екрана. Звучи доста внушително. Е, нямам намерение да оправя света за 10 минути с 20 диапозитова. Но ще трябва да побързам, защото много материал има да, да свършим, да обхванем за малко време. Ще говоря съвсем накратко за кризата, какво направихме по време на кризата и след това ударението на моето представ... представене ще бъде на света след кризата. Реформ на МВФ, на Г20, на Световната парична система. Аз съм малко така в не, не изгодна позиция, защото преждеговорящия е човек с много богат опит каза много по тази тема. Ще се опитам да добавя нещо Кризата, както казах, е, беше ужасна, е, синхронизирана, дълбока и глобална. Ако може да графиката. Изглежда един диапозитив е, липсва. Жалко, щях да ви покажа колко са е, сериозни нещата. Имате го на масите. Е, наистина 2009 е, е ужасна, 2010 изглежда доста по-добре, но това не означава, че се връщаме към нормалното. Все пак има едно значително подобрение средния с 2009. Отговори на кризата, както виждате на екрана, много финансиране, разбира се, ние започнахме с финансиране на 170 милиарда долара, на стойност толкова долара. Други реформи също се провеждат. Е, е, реформира се начина по който даваме пари на заем, не само е, сумите. И разбира се, всичко това става с един политически, в политически диалог. На следващия, слава виждате е, концентрацията на заемодаването на МВФ, е, виждате след няколко години, е, след няколко тихи години има един бум на кредитирането. Това дава възможност на държавите да следват по-контрациклични политики, отколкото в противен случай биха могли да направят, ако нямаха достъп до кредити. Програмите са гъвкави, държавите имат възможност да е, е, отразяват не само е, дефицити на платежния баланс, но и бюджетни дефицити в много случаи. Много гъвкавост предоставяме на държавите членки да решат как точно да използват тези средства, тези фондове. И в резултат от тези програми мисля, че постигаме добри резултати. Мочи във всички случаи, където сме влезли с съответната програма, виждаме, че економическата ситуация се подобрява. И така, не само променихме сумите, които отпускаме като кредити, но и начините по които ги отпускаме също. Тук ще посоча само гъвкавата кредитна линия. Това е едно, един нов инструмент, който изобретихме по време на кризата. Това е, е финансиране, крупно финансиране с големи суми на, е, според е, е обстоятелства в държави, които имат е, много силен е, е, е, така, опит е, с кризи. Е, Бразилия, Мексико, Колумбия които не теглеха е, практически пари, но е, чрез това споразумение сигнала беше пратен към пазарите, че ако имат нужда, те могат да прибегнат до това. Тоест, това е едно финансиране е, в, е, при спешен случай, както го наричаме. Е, тези е, специални, специфични, специалните права на режими, те също е, така придобиха ново значение в, е, по време на криза. Те са едно странно животно, няма да се опитам да обяснявам как точно функционират те в 10 минути, които са ми отпуснати, но наистина това е едно ново така преоткриване на един инструмент във време, в е, условията на криза. Понеже стана дума за Кения, как въздействието на кризата върху е, е, бедните страните с нисък доход беше най-жестоко, разбира се. Как е, можем да е, помогнем е, чрез страхотната подкрепа на Г-20? Наистина те взеха, предприеха решителни стъпки на лондонската среща 2009 Получихме подкрепа и от бързо развиващи се пазари, Няма да се спирам дълго на този диапозитив. Тук е, показва е, че програмите, които използваме сега, работят много по-добре, отколкото при предишни финансови кризи. Виждате много по-гладкото адаптиране към дисбаланса и отделните агрегати. Е, надзора на МВФ. Трябва да се каже, че когато хората мислят за МВФ, че МВФ е преживял през, е, се е държал добре по време на кризата. Периода за е, реакция срещу кризата обаче е твърде дълъг. Е, ясни уроци научихме от кризата, повече ударение върху финансовите пазари, върху раното предупреждаване и разбира се върху глобалните дисбаланси. И сега сме в политика на възстановяване. Очакваме 4% растеж в глобален аспект, но особено в е, развитите държави, там нещата зависят от е, е, политическата подкрепа и ключа е да се намери подходящия тайминг за изхода от кризата, защото държавният дълг се трупа междувременно. В презентацията, която имате на масите си, виждате, пред себе си виждате как развитите економики, как в развитите економики се трупа дълг. Намаляване на глобалните дисбаланси. Имахме многостранни консултации на тази тема. Събраха се всички 2006-2007 и се опитахме да стигнем до споразумение, до съгласие как всички могат да се адаптират. Не се стигна до кой знае какво. В крайна сметка кризата е факт и ето тук има един хубав диапозитив, който не виждам дали се явява. Имате го в разпечатка това, което не можахме да направим, направи самата криза. Тя е, за глобалните дисбаланси, но е, прогнозите за 2014, е, както виждате, е, те ще се върнат е, тези глобални дисбаланси 2014, така че все още не сме си свършили работата, все още има какво да се прави, има държави, които, в които ще има повече вътрешно търсене, дефицитите си имат нужда от повече спестявания вътрешни или от частни или от публичния сектор. След кризата сега трябва да преосмислим мандата си, да видим дали правим това, което трябва, дали достатъчно наблягаме на системните проблеми или на двустранни, двустранни проблеми и въпроси с е, страни по-отделно. Управлението на администрацията на МВФ, то е част от глобалното управление. Г20 ни даде ясни насока, че ще трябва да е, гласовете, е, правата за гласуване трябва да се е, променят, поне 5% квота трябва да има за динамичните, развиващи се бързо пазари. Г20, както спомена преждеговорившият, Това е една от техните е, новаторства по време на кризата. Много ефективни се оказах по време на криза, защото се срещат на ниво държавни главини. Това ни липсва нас на МВФ, но имат и слабости, защото бързорежущите се страни не са добре представени, да не говорим за бедните страните с нисък е, доход, те е, просто отсъстват. И последната тема в оставащите минута и половина международната валутна система, правилата на играта, свързани с баланса на плащанията. Много пазари бяха замразени, но валутните пазари продължаваха да функционират. Но и там е, бяха изпитани известни ограничения. Преждогорищите също говориха за това. Тези недостатъци в системата не е ясно за държавите, че те имат, е, ще имат достъп до средства, когато имат нужда, до ликвидност. Е, няма автоматичен процес на адаптация, на актуализация. Това е голям проблем за страните в дефицит, които имат проблеми с резерва, както САЩ, но и страните с излишък, страните с излишък също продължават да трупат резерв и тези, които страните с, с дефицит трябва всъщност да се е, адаптират. Е, резерва си е, е Резултата е, е много красноречив. Резервите наистина скачат невероятно. Това е, е, благодаря, е, про, не е, причинява проблемите, е, е един от проблемите на международната валутна система. Е, какво трябва да се подори в системата? Едно, един от, едно от средствата беха специалните права за тиражиране, както ви казах, но е, би трябвало е, тези спогодби с МВФ биха могли да дадат известна сигурност, което означава, че не трябва да рубате резерва, може да разчитате нас в на нужда. Благодаря. Благодаря наистина. Благодаря. Това беше чудесно представене. Сега стигаме до следващият оратор. След като изслушаме всички експерти, от тази група ще дадем възможност за въпроси и отговори. Господин Капоро, благодаря за поканата. Аз ще говоря а, за управлението, за финансовите пазари. И аз за това считам, че може би да започнем за управлението от финансовите пазари. Голямата разлика между Съветския съюз и Западния свят беше, че в Съветския съюз правителството определяше цените всички милиони цени на най-дребните стоки, докато в западния свят пазар определя цените. Така че пазарите са важен механизъм. Затова, когато говорим за управлението на финансовите пазари, трябва да имаме предвид колко важни са те, защото а, финансовите пазари също участват в управлението. Друг прост въпрос е какво представляват тези финансови пазари. Всеки говори за тях. Пазарите определят бонусите, определят също неустойчивостта сега на дълга, на Гърция. Същите тези пазари позволиха предоставянето на 30 годишни епотеки при занижени условия. Освен това, това са същите пазари, когато се объединят работниците, че акциите падат, когато се уволняват работниците, акциите на предприятия се покачват но не пазарите страдат, а хората, тези, които се занимават с финансовите въпроси. Ние живеем в едно проспериращо общество благодарение на пазара, но той има и ограничения. В 21 век тези ограничения стават все повече затова въпросът, който разискваме е от особена важност. В 21 век света е много по-взаимоувързан, взаимозависимост, е, има много повече трансгранична търговия, тероризъм, емиграция, търговия, всичко, каквото може да се представите. Транспорта и комуникациите, технологическите постижения по позволяват бързо предвижване през границите. Виждаме глобализация на економиката. Защо всичко това е важно? На първо място, местните решения преди имаха местен ефект, но поради взаимната обвързаност сега местните решения често имат глобален ефект. Затова ефекта върху поведението на другите а, значително нарасна в света ако е едно, едно малко карибско островче а, а, реши да създаде данъчно убежище и това застрашава по-големите економики. Да видим колко бързо стават доставките just in time, колко бързо става търговията за броени секунди. Защо всичко това е важно? Тези външни фактори, които се съчетават с темповете на живота, означават, че проблеми, които тръгват от една част на системата, засягат други части и стават много по-значими. Света беше много по- разбираем. Сега имаме системни рискове механизмите, които имаме, глобалните, националните институции, не са в състояние да се справят с тези бързо развиващи се системи, с иновациите. За това се нуждаем от нова система. И на този въпрос ще се върна към края. Нека да говорим отново за пазарите. Това, което е добре известно за пазарите е, че те много зле се справят с външните условия. Те не отчитат външните фактори, например замърсяването, различни фактори. Това трябва да се прави от правителствата. На второ място, пазарите не могат да направят оценка на системния риск. Това са две известни характеристики на пазарите. Затова в 21 век пазарите имат по-големи затруднения в създаването на ценности, отколкото в миналото. Доставките just in time означава, че пазарите са много по-краткосрочно ориентирани. Ако погледнем Dow Jones и други индекси, виждаме, че те продават съвсем с малък марш от оценката, която е направена. В краткосрочен план се намалява цената на акциите. Пазарите не могат също да се справят много добре с устойчивостта. И така, дали има някой в света, който може да се справи с тези предизвикателства в управлението през 21 век? Очевидно, че не. Нека да говорим, частно за финансите. През 50-те години на миналия век, т.е. преди да се родя, цените а, идват а, по съвсем опростен начин и тези, които разполагат с калкулатор, се изчитат за супер оборудвани. Освен това, стимулите за участниците на пазара бяха фрагментирани, различна беше регулаторната структура. Нека да видим как стоят нещата сега. Всеки участник на пазара има незабавен достъп до цените на пазарите, на всички пазари, Капиталовия контрол е премахнат, фрагментирането вече го няма. И така, какво се получи? Да разгледаме теорията на портфелите. Както ще каже и баба ви, не трябва да слагате всички яйца в една кошница, защото ако изпуснете, ще загубите всички. Затова трябва да се поставите активите в множество кошници. Имаше много такива кошници, които не бяха свързани преди, но сега всеки финансов актьор се опитва да диверсифицира. И това е съвсем нормално, това е според, според теориите, според регулаторите. За това те са изложени на влиянието на всички пазари по света, което означава, че диверсификацията доведе до еднаквост. Почти всички участници на пазарите в света инвестират в сходни групи активи. Затова системата е много чувствителна, много крехка. Системата като цяло е по-крехка и ние виждаме проявленията й. Какво можем да направим? Полуките са много ясни за управлението, за финансовите пазари. На първо място има сериозни проблеми с стимулите. Ако видим какви са печалбите на банките, те имаха същата въз, възвръщаемост като реалната економика, между 5-10%. През 70-те години започна да се случва нещо. Те имаха 25% възвръщаемост и единствената причина беше, че се плащаше на служителите на банките толкова, колкото могат да привлекат средства, така че задлъжностността, коефициента на задлъжняност ставаше все по-висока. т.е. риска нарасна. И така стана а, стимул а, увеличаването на така наречения леверидж, затова трябва да огледаме как изпълняват пазарите своята роля. Полките са, че пазарите трябва да отговарят на реалната економика и не е достатъчно само да се отчитат пред пазара. Голяма част от регламентирането се базира на, на използването на цените на пазара, за да се определи риска, но те не отчитат системния риск. Пътят напред, по мое мнение, е в две посоки. Или да се върнем към фрагментирана система, която е многообразна, или пък е, да имаме една глобална система, която решава проблема с е, управлението, да имаме легитимни органи, достатъчно гъвкави, бързо подвижни, а не такива, каквито имаме към момента. Благодаря ви много. Благодаря. Всъщност проявявате голяма дисциплинираност днес, казва председателят. Meine Präsentation wartet nur Ja, ich eh, fange mal an. Äh, eh, Herr ще започна. Благодаря много за поканата да участвам в това изслушване. Ще говоря по една съвсем конкретна тема концепцията за е, финансовите транзакции и, и данъка е, върху финансовите транзакции в контекста на кризата. Ако е, обърнем поглед към следвоенната история, ще е, разграничим е, съвсем ясно една е, фаза на възход до 70-те години, в която социалната държава се разширява, економиката процъфтява, а след това започва отново период на спад, нарастване на държавния дълг и засилване на социалното неравенство. Да, Печалбата е основният двигател в рамките на капиталистическата система. Говорихме за обменни курсове, за ниски лихвени ставки и редица други елементи, за които вече стана дума в изказванията, които чухме. Е, същевременно е, имаше една последна фаза, в която е, акцента падаше съвсем ясно върху парите, върху финансовите активи, така да се каже, като мотото беше нека да оставим парите да работят за нас и да осят печалба. Но ето, че именно тази фаза приключи с криза. По време на фазата на развитието на възхода е, имаше един е, дългосрочен е, цикъл. Може би защото спомена за предишните економически кризи е още съвсем пресен. Създава се основата на реалния капитализъм който се основава на реалния капитал, на работната сила, докато след това е, се преминава от е, така наречения реален капитал към финансовия капитал. Е, по време на а, реалния капитализъм има едно равновесяване а, на а, интересите между а, в съотношението реален финансов капитал в ощърп на а, работниците. Докато след това забелязваме едно изместване на акцентите, дори и в рамките на това съотношение. Сега как можем да е, характеризираме основните е, характеристики, така да се каже, на ре, е, реалния е, е, капитализъм, е, пазарната оценка на предприятията, е, стабилността е, на борсовия пазар. Е, също една добра стабилност по отношение на обменните курсове и финансовите транзакции. Ще скицирам съвсем накратко нещата. И така, тук виждате обаче как се преминават стремежа към спекулативно покачване на е, стоеността на акциите към е, е, стремеж към спекулации с ниската цена на акциите. Това циклично се редува, докато накрая системата се срива. Започват се, така да се каже, депресии, които са свързани и с едно почти маниакално търсене на печалба е, собствеността е, е, започва да се губи. Собствениците, които залагат най-вече на спекулациите, губят първо една трета, след това на втора, трета, трета, трета, накрая цялото си имущество. Спекулативните системи са в, разгледани в определени срокове, както виждате тук в рамките на Петминутен е, период, е, като е, сигналите от борсата са съответно графично отразени. Вие знаете, че и хедж фондовете почиваха най-вече на тази основа. Но спекулативната система, в крайна сметка, в някои случаи водеше и до засилване на стремежа към печалби най- дългосрочната тенденция от обменните курсове към курсовете на акциите не бяха не беше минимална тенденция проследявана в рамките на много години. Ако това наистина бе така, то тогава можеха да се из, е, е, използват всички е, налични инструменти, за да се намали дългосрочната нестабилност. Но ето, виждате, че до средата на 2008 година се очертава рязко покачване на нестабилността на най- свободните пазари. Оттам идват всъщност множеството сигнали за нестабилност. Ето, това, което ви показвам на екрана, всъщност би трябвало да ни накара като економисти и финансисти да се замислим много сериозно. Тъй като економисти, финансисти, политици се нуждаят очевидно от много години, за да се е, коригират, е, за да е, осъзнаят неправилната посока, в която се движат. Виждате тук на графиката едно проследяване на обменния курс на долара и колебанията в цените на петрола през последните години, последните 30-40 години. Обикновено шоковете, кризите е, е, в е, цената на петрола водят или са рязко свързани и причинени от определени резки изменения в обменния курс. Виждате до началото на 70-те години една стабилна права линия. Това е, е фиксирания е, стабилния курс на долара. Няма инфлация. Е, това е периода на е, възход на световната економика. След това в края на е, 50-те години, тук разглеждам за един по-дълъг период е, дългосрочното развитие в Западна Европа, в края на 50-те години вече няма, е, кажи речи, е, забележима безработица. Държавните задължения, обществените задължения са сведени до 5% от брутния вътрешен продукт. Това насърчава тази стабилност на курса насърчава и фирмите, производството. Ето това е, е най-добрият период за реалния капитализъм. А сега, когато имате повече е, е, финансов капитал, така се смяташе най-малкото, е, е, ще натрупате и повече реален капитал. Е, да, добре, това бе мотото на Сименс, да кажем, но ето, че този принцип не задейства така, както се очакваше. Остава ми само една минута, осъзнавам факта, че нямам време. И така, един съществен елемент на финансовия капитализъм е, е цялостното неравновесие на е, финансовите трансакции, т.е. в финансовия сектор и е, в реалния стоков сектор. От 2000-та година рязко нарастват финансовите трансакции, а от там се получава и едно още по-ясно изразено неравновесие. На какво се дължи това явление? Просто финансовите инструменти се използват от спекуланти, които са много по-големи професионалисти, отколкото тези преди тях. И така, дългосрочното, постоянно е, развитие нагоре, е, покачването на цените на акциите, на, е, на е, основните е, потребителски е, стоки, е, е спекулацията с е, финансовите е, трансакции, е, доведе е, до днешната криза. Така че се налага да е, намалим е, темпото, да е, обоздаем, да ограничим нещата. И е, сега по тази причина вече се предлагат и, е, както знаете, е, данъци, такси върху е, финансовите транзакции 0,1005001 по-висок леверидж е, който е, ще има и е, много по-голям ефект, така че ако вие сега ще купувате акции, то е, данъка, който ще платите, няма да е голям, той ще бъде 0,50. Е, това няма да ви е, ощети много, но ако от 0,0%, както виждате, ще се е, е, покачат до 1 милиард е, евро е, публичните финанси. Е, и ще се е, стабилизират. Да, добре, много ви благодаря. Благодаря за дисциплината на тримата оратори. А сега да дадем думата на е, членовете на комисията. Благодаря много, господин председател. Тематичният доклад, който пиша в момента и който радвам се, че това изслушване отговаря е глобално управление, глобална международна валутна политика въпросите, които ще поставя в него, и въпросите ми сега ще бъдат е, насочени към е, Бертан Селм предимно. Глобалният дисбаланс играе роля в финансовата криза. Изигра е, поддържайки ниски лихвени проценти и подхранвайки търсенето на кредити. Централната банка поддържа тази политика е, в един момент вече не, не можеха да се справят с е, основните парични потоци. Политиката за, на управление е ограничена. Няма много място за маневриране. В много случаи не можаха да бъдат по, по, поети големите фискални стимули. Въпросът ми е, има ли аргумент за по-низки от е, е, ниско съотношение към е, БВП, по отношение на Мастрихт? Второ, в МВФ вие произведахте един е, много интересен доклад, където въпроса за дългосрочната 2%, е, е, дългосрочна 2% граница за инфлацията, дали такава една граница инфлационна може да погълне, да поеме инфлационния шок? системата. По първи въпрос за Мастрихт, е, той е по-европейски въпрос, не толкова засягаш МВФ, но е, това не се появи в е, диапозитивите, но го имате в разпечатките, че е, брутният вътрешен продукт на, напред, на напредните економики е над 10% в момента. Дали е 50 или 60%, няма значение. В всички случаи сте много над, над средното. По глобалния дисбаланс, не мисля, че днес се обръща достатъчно внимание на процеса на взаимна оценка на новата Г-20. Големи надежди се има по отношение на, на това консултациите 2006 не доведаха до някакви резултати, просто защото не бе поставен въпроса за собствеността. Но сега е, с техническа помощ опитваме да подмогнем този процес, не го управляваме и се надяваме, че сега ще даде по-добри резултати, отколкото е, в миналото. Какъв беше следващия ви въпрос? Инф, инфла, инфлацията. Първо, Това не е, е процедурни документ не е всъщност документ на МВФ, а на е, персонала. Добре е да се е, знае това. Мисля, че в е, пресата неодавна изникна доклада Бланшар. Мисля, че той е много интересен. Нарича се Мислим в макроекономически измерения ако ви попадне, прочетете го, да се определи този е, доклад, е, само е, цитирайки избирателно, е, не е наистина уместно. Бившият ни канцлер Хелмут Шмидт казаше, че 6% инфлация е по-добре от 6% е, безработица. В крайна сметка в Германия бяхме свидетели на двете. Но сега Доната Хюпнер благодаря. Всички вие говорихте за кризата. Говорите за кризата в минало време, което е насърчаващо. Мисля, че новата ситуация след кризата вече се появява на хоризонта. Може би ще сме свидетели на по-бавен растеж, с по-така малко отвореност в световен мащаб. Новия свят ще бъде доста по-регулиран, финансовата система ще бъде по-силно регулирана, но това ситуацията с суверенния дълг и опасността да попаднат държавите в капан и да се озоват в криза с суверения дълг. Този въпрос, в този контекст, въпросът ми е следния дали предизвикателството да се възстанови фискален баланс, без да се прави компромис с ценовите нива в развитите държави в Европа, е огромно предизвикателство, разбира се, но това предизвикателство има ли решение на това предизвикателство? Има ли отговор? Какви са основните елементи на някакъв план, който ще ни позволи да възстановим фискалния баланс, без да без да е, прибягваме до инфлация. Ко, към кого е отправен въпроса ви? Който и да е. Започнете вие след това. Е, нещо важно, което трябва да се помни е, че Земята не е задължена на Марс в крайна сметка става въпрос за дистрибуция, за разпределяне на дълг. Когато говорим за суверен дълг, това означава, че някой дължи пари на някого. И прост начин да се реши кризата с дълга е ако някой дойде от Марс и каже ще дойдем, ще разпределим по различен начин парите, така че някой ще поеме загубите. С банките кредиторите не трябваше да не, не бяха принудени да поемат загубите, поеха ги правителствата, така се стигна с фискалния дисбаланс до фискалния дисбаланс. Три, неща, три подхода има към въпроса. Първо, да покачим е, постъплението от дан, данъчните постъпления най-лесен подход е, и най-очевиден е това, но най-лесният начин е да, да намалим избягване плащането на данъците. Е, имало е входове за информация за, данъко, за данъчна задължнялост между държавите, обмен на такава информация. Това се обсъжда в Г20, но всъщност е, не сме изпълнили. Е, необходимо ни е спешно странно, е, странен договор е, за данъците или международна организация, която да да е, наблегне, да засили многостранния, много международния елемент от директивата е, нас до данъци на Европейския съюз, защото е, това е начин да се решават проблемите с външните фактори и с системния риск. Втория въпрос е трябва да направим нещо, като фонда се опита да предложи. Когато аз работех с развиващите се държави, години наред се мъчихме да прокараме е, един механизъм за преструктуриране на е, суверенния дълг. Има държави, които не могат да си изплатят дълга. Е, проблем винаги е съществувал в Европа, е, в е, Африка. Е, Африка, под Сахара, е, Латинска Америка, е, но е, заради тази криза или в бъдеще би трябвало да работим по системен, предсказуем и справедлив начин за решаване проблема с прекомерния дълг какво прави хартата? Тя приоритизира държавите, които имат право да, да които могат да се да, да поемат е, които изпадат в несъстоятелност, но в една модифицирана форма това може, този модел може да се използва в национален план данък за финансови транзакции се обсъжда, някакви налози банкови също се обсъждат, екологичен данък също се обсъжда. Ако погледнем как какво е, е, къде отиват тези данъци. Някои от тях се използват за финансиране зелени проекти, е, откриване на работни места и така нататък. Много положителни. Това са данъци е, по външни фактори, които не намаляват, не задушават економическия растеж, обратното. Господин Шулмайстер, Излишъка и дефицита зависят е, един от друг. Е, няма смисъл да разглеждаме дефицита без да отчитаме, че трябва да има излишък от другата страна. Е, господин Кейнс работи по този проблем, когато се подготвя за Бретън Вудс след Втората световна война. Той много наясно с общото решение. А именно, ако има една страна, която има дефицит е, във външните или вътрешните си отношения, е, рецептата винаги е страната, която има дефицит, е, да намали разходите си. И Кейнс твърди, че от системна гледна точка това непременно означава, че процеса на корекции се съпътства от намаляване на економическата дейност, тъй като дефицитното звено намалява разходите си, а това, което има излишък, не прави нищо. Затова той пита дали не е по-умно да поиска от звеното, което има излишък, да увеличи потреблението, разходите си. Ако вземем някои страни от еврозоната, сега Гърция, може би последствие Гърция, Португалия, ще трябва да намалят своите харчове и най-силно ще бъде засегната Германия, защото те изнасят много. Ако всички тези страни едновременно намалят търсенето, тогава страната, която ще бъде засегната, ще бъде Германия. Има и друга възможност, поне на теория, страните, които имат излишък, да увеличат своето потребление, което се отнася също и до консолидирането на бюджета. Ако сега в Европа всички правителства от следващата година започнат да намаляват разходите си, тогава ще имаме втори етап от кризата. Вие казвате, че ние сме твърде оптимистично настроени. А аз казах, че ние се намираме в началото на кризата, а не в края. В началото означава, че на следващия етап колективните спестявания на правителствата заедно с безработицата могат лесно да предизвикат нова рецесия. Това е несъмнено. Това е съвсем просто от макроекономическа гледна точка. Перванш. Благодаря, господин председател. Господин Шулмайстер, ще ви задам следния въпрос. Но нека първо да благодаря за анализа на циклите е, в през е, капитализма. Показахте графики от 60-те, 70-те години е, да. Е, междувременно вече поколението, което е преживяло кризата 29-30 година, не е живо, не бива да забравяме. Е, и затова се стигна и до тези рискови финансови транзакции. Може би тук е, е, в Европейския съюз може да се е, създаде някаква концепция на базата на натрупания опит с кризи и да я продадем, така да се каже, и на Международния валутен фонд и на другите. И въпроси към господин Селми Капур цялата стратегия на Международния валутен фонд едва ли е само краткосрочна стратегия. Не е възможно, след като бяха проведени толкова много семинари, е, къде ли не по света, е, е, всичко това да не е довело до някакви ефекти. Е, струва ми се, че гледайки към Великобритания, трябва да кажем, че е, може би в Великобритания е, е трябвало да се разработи една система за ранно сигнализиране. Гордон Браун може би трябваше да предприеме съответните действия, макар че сега вече е малко късно за него. И още нещо. Какво може да се направи, за да се започне с действие, когато един балон се надува и е, наближава момента, в който ще се спука, трябва да се е, предприема действие. Кой трябва да ги предприеме? Централната банка, правителството или някакъв друг орган? Разбира се, би било по-добре, ако финансов данък бъде въведен в световен мащаб. Но следва да имаме предвид, че значи, търговията на финансовите пазари се извършва в три часови зони – Източна Азия, САЩ и Западна Европа. Искам да ви дам един конкретен пример. Повечето от финансовите операции се извършват на борсите за деривати – В Европа това става в Франкфурт и Лондон. 97% от операциите от този характер стават там, защото има мрежа. Ако се въведе дори дребен данък върху операциите, няма шанс тези финансови центрове да се преместят в Марокко или Южна Африка в а, САЩ, а, в Атланта и Лас-Вегас има доста хазартни игри и ако някой от САЩ иска да играе хазарт, отива там. Разбира се, и данъците там са по-високи, отколкото един финансов данък. Така че струваме се, че няма конкретна опасност а, тези пазари да бъдат преместени лесно някъде другаде. Аз ще се спра на глобалните дисбаланти си. Това е важен въпрос и е свързан с темата на днешната ни дискусия. Първият оратор каза, че има проблем, че има натиска а, върху дадени участници на пазара, която се вижда по-ясно, отколкото за други. Понякога те имат дефицит и трудно могат да покрият този дефицит, като имитират собствена валута. Единствената страна, която може да го прави е САЩ. Имаме доста опит, свързан с натрупването на резерви. Тези, които се нуждаят обаче от а, заем, се вслушват в нашите съвети и намираме някакво решение съвместно. Процеса на адаптация трябва да бъде балансиран в по-голяма степен. Затова споменах за а, процеса за взаимна оценка в рамките на Г20. всички разбират, че трябва да работим заедно, за да излезем от тази ситуация. Решението на Г20 от април 2009 да увеличи резервите, ресурсите на МВФ. Ние трябва да продължим да използваме натрупаната енерция до сега и да видим какво може да допринесе в глобалната економика това сътрудничество, най-вече чрез този процес на взаимооценка в рамките на Г-20. Аз няма да коментирам за данъчните обежища, тъй като не съм достатъчно запознат с този въпрос. Сега набързо нещо от мен за данъчните обежища. Северните страни започнаха да работят през 2006 съвместно и заедно договориха двустранни данъчни договори. Няма причина защо Европейската комисия да не може да договори това от името на държавите членки, въпреки че те се правят на двустранна основа. Така ще имат по-голяма тежест. Ние сме по-голяма економика, отколкото тази на САЩ, но САЩ въведоха програма, която е времена и предприемат правни мерки срещу UBS, задължават предоставянето на информация за американски инвестиции в чужбина. Ние сме все пак по-голяма економика, имаме много по-голяма тежест, която обаче не използваме. Има много едностранни стъпки, които бяха успешно предприяти на национално ниво. Имаме регистриране на данъчни убежища, дори Австралия също сътрудничества сътрудничи в това отношение, за да можем да установим случаи на избягване на данъци. Има толкова много неща, които Европейския съюз може заедно да направи, без да има глобално споразумение и да намали значително бягството на приходи от, от данъци. Господин председател, ще се спра още веднъж на въпроса за данъка върху финансовите транзакции. Господин Шульмайстър е, на края на изказването си спомена е, една цифра около 300 е, милиарда евро. Какъв е сценария? Как, според вас бизнес as usual или нещо друго? Освен това, как ще финансираме е, е, от тук нататък нашата дейност. Е, е, нали, при всички положения най-малкото развойната помощ ще можем да финансираме от е, приходите от този данък. Но е, би трябвало да регламентираме от самото начало нещата така, че този данък да може да се използва единствено за целите на Европейския съюз и в Европейския съюз в е, изследването, проведено от нашия институт, е, Оценката на приходите от данъка е много добре е, изложена. Естествено, че в зависимост от данъчната ставка, така, процентът на приходите е, варира, зависи естествено в рамките на е, търговията, как ще се държат играчите е, дали ще закупуват а, стока или акции и веднага след това ще ги продават. Естествено, че една такава търговия ще а, която ще позволи отново да се натрупа спекулативен капитал, но, но при всички положения данъка върху е, финансовите транзакции ще намали все пак е, желанието за е, спекулации. Дори и 70 и 80% от финансовите транзакции да отпаднат, ще остане една достатъчна сума, така да се каже, за данъчно облагане като база, като основа. Естествено, че е, ние сме предвидили е, различни възможности. Да кажем, някой е, закупува е, истинска, действителна акция в резултат на акции в, резулт... в размер на 10 000 евро. Колко... Колкото по-висок е данъкът е, е, толкова е, по-голямо ще бъде и желанието за укриване на печалбите от финансови транзакции. Това е логично. Не сме проучвали конкретния случай, в който, да кажем, Европейския съюз единствен ще въведе данъка върху финансовите транзакции и евентуално какъв процент от финансовите транзакции ще е, се отклонят в друга посока и ще отидат към другите финансови центрове, които са извън Европейския съюз. Тоест дали ще има отлив на е, финансови капитали. Смятаме, че е, при един е, нисък е, данък върху финансовите транзакции, няма да се получи такъв нежелан, неблагоприятен ефект. Паскал, има думата, казва председателят. Да. Вие частично отговорихте на въпроса, който щях да задам. Но това, за което говорихте, не става дума толкова за е, рейл пренасочване от е, Нью Йорк към Марокко или Лондон е, Нью Йорк или към Хонг Конг, защото трябва да се отчете и ефекта на, екстернал, на, на външните фактори. Но отговорът ви беше, че временните, времевите зони биха предотвратили такъв проблем нямахте всъщност време да развиете аргументите си, но като изключим въпроса с времевите зони, имате ли други идеи? Е, какви механизми биха могли да използваме, например, ако е, транзакциите се преместят в други финансови центрови? Какви механизми могат да се използват, ако искаме да наложим този данък само в Европа? Как е, бихме могли да облагаме да, сделки, които се превеждат е, другаде, но имат, влияят върху нашите интереси? Например, дериват е, от голяма европейска петролна компания на европейския пазар. днес да си представим, че този петролен гигант осъществява финансова транзакция, сделка някъде другаде защото целта на тези, е, е, тези сделки е не е само с, на стоковата борса, тъй като става дума за европейски оператор, ние ще го, ще го облагаме ли с съответния данък, тази сделка, която се осъществява другаде. И второ, съгласен ли сте с анализа? Имате ли контраргументи на идеята, че такива проверки могат да се проведат само в един регион в света? И забравих нещо. Споменахте Марокко и Нью Йорк, но не казахте нищо за Женева. Женева е в същата времева зона и там има пазар. просто е, пропуснахте ли го като контраргумент или е контраргумент? Мисля, че нещата стоят така, както и при хората, при въпросите свързани с укриването на данъци. Ще трябва да обвържем не само Швейцария, но и Лихтенштайн с, така да се каже, ръкавици. Ще трябва да ги привлечем към нас с един а, а, сравнително мек, нежен натиск върху тях ще можем а, да ги а, присъединим към нашата система. Така че а, да не се получи пренасачване към Швейцария, например. Ако всичко това, да кажем, въпреки всичко, вече не се извършва в Европа. Питам къде е, са недостатъците от едно такова пренасочване. Просто спекулациите ще отидат на друго място. Спекулаторите ще се насочат към друг финансов център, а ние вече няма да сме центъра, който привлича спекулантите германската економика в продължение на десетилетия винаги се ориентирала по реалната економика, по производството на стоки, по е, търговията е, на, е, с, с стоки на пазара. И едва през последните години е, някои се овлякоха от е, така, желанието за бърза печалба в резултат на финансови спекулации. Така че европейската економика като цяло загуби е, поради е, това, че пренебрегна реалната економика през последните години и се ориентира повече към финансовите транзакции. Е, Уолл Стрит има традиция, естествено Уолл Стрит е част от историята на САЩ, но сделките, които се сключват в Уолл Стрит не са част от европейската традиция, не са част от европейската и от германската история и защо е, някои от финансовите трансакции със сигурност няма да могат да бъдат пренасочени, просто защото те са свързани с продукти, които имат едно определено местонахождение. Фьючерсния контракт е свързан с DAX, с бърсовия индекс на Германия, а не с друг индекс, защото този DAX в крайна сметка се изчислява и е обвързан с акциите на 30 германски дружества. Естествено, че добре, определени деривати могат да се насочат към на Лондон или към а, а, друг финансов център, но не към Нью Йорк и а, Вашингтон поради часовата разлика. Мисля, че отговорих е, на въпросите, които зададохте. Швейцария в рамките на Европа е, наистина е, постепенно се е превърнала вече в нещо като оазис на финансовите спекулации, но до този момент е, не отговаряше на повикванията и не реагираше е, така, както бихме желали. Но мисля, че ако желая да се изолира изцяло от Европейския съюз, е, може да продължава така. Едва ли ще може да си го позволи. При всички положения в финансовия сектор и на Швейцария се появиха вече известни дисбаланси, които най-вероятно ще наложат преосмислене. да се върнем на темата за числата разлика. Може някой да остане нощна смяна и да отново да търгува с тези е, деривати. Но в системата на разплащания, ако искате да облагате е, е, транзакции в евро, това е платежното средство в еврозоната. Е, то съществува само в, като сметка в Европейската Централна банка. Не може да става разплащане в е, евро е, из чужда валута без участието на Европейската Централна банка. Не може да се извършат разплащания с е, е, лири стерлинги без Европейската Централна банка. Това, е, този сетълмент може да стане само чрез банката. Второто е гербов налог в е, получава се пирамида на малък остров. Е, този остров е економиката. Първо имаме е, акции и облигации, след това деривати, след това деривати на тези акции и облигации, но то трябва да стъпи някъде. Трябва да, има, да стъпи в някаква реална економика. Европейската економика е най-голямата така че деривати е, на трето, четвърто ниво можете да изберете, но някъде трябва да имате е, отпечатък да сте стъпили в реална економика. И е, това е, този, е, тези едностранни транзакции е да уловят именно тази, е, този отпечатък, тази връзка. В е, Великобритания, например, в случая с DAX става дума за компании в Германия или търгуване с фьючерси. Ако продавате деривати върху, от акции или облигации, често хеджирате на мигновения пазар на из, има задължение такси върху емитирането. Е, значи, ако сте хитър е, политик, който разбира пазарите и не се ограничава до фиксиран е, е данъчен е, наставка, е, види как реагират е, данъчните е, проценти в различните пазари и може да използва наличните политически инструменти, може да улови близо 50-60% от цялата данъчна база е, в е, целия Европейски съюз. Дори без глобално споразумение, 50 до 70% от е, приходите могат да бъдат е, прихванати. Официалният отговор е, че МВФ е формалният, че ние работим за доклад по, за, по доклад за Г20. По отношение на това, последните три някои диапозитива видяхте за МВФ. Няма да се връщам на тях, но е, тези е, скоростни е, като едно, скоростни бомби като едно от решенията, едно от средствата да се справяме с капиталовите потоци. Има а, спид бонд, да. Вероятно, скоростни облигации нещо, някаква гаранция да, да, да се предотврати е, това е, затрупване с капитални, капиталови потоци от един ден за друг. Благодаря, с това приключваме първия панел и сега минаваме към втория. Ще е, поканя участниците да вземат местата си. Благодаря. Right, И така преминаваме към втората експертна дискусия, която ще се занимае с въпросите на промените в климата, ефекта на кризата върху развиващите се страни и търговията. Амар Батахаря, не зная дали правилно произнасям името ви, той е директор на Г24 в Вашингтон. А, това е група, която включва 24 африкански, латиноамерикански и азиатски развиващи се страни. Господин Гош е от Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Принстън и госпожа Молина, директор на Юродад. Давам думата сега на господин Амар Баташария. Благодаря ви. Вие разполагате с копия от презентацията ми. За мен е удоволствие, че съм тук и искам да допринеса за този дебат и да погледнем този въпрос от гледна точка на развиващите се страни. Искам в началото да кажа, че кризата показа, че оттеглянето беше не добро, не разумно, а, кризата се отрази на развиващите се страни, най-вече сферата на търговията. А, освен а, това, недостига на кредити се почувства най-силно и в развиващите се страни. А, имаше отражение върху цените на стоките. Развиващите се страни действително проявиха устойчивост. Те имат по-силен растеж, той ще остане такъв, но ще продължи дефицита в а, някои а, сферите на публичните стоки. Те са едни от двигателите на развитието и растежа. Виждате, че и след кризата 80% от растежа ще се раз... дължи на развиващите се страни. Тук не говорим само за Индия, Китай и Бразилия, а за много по-широк кръг. В страните с средни доходи от 86 страни повече от 60 имат растеж на 4% преди кризата в страните с ниски доходи от 40 страни, 35 страни имат растеж, който е над 4% преди кризата. Но разликите в развитието се запазват. Средният доход на ден от БДТ е 140 в развития свят в най-бедните страни. Това е 1,5 долари и в средно богатите страни са по-малко 10 долара, за повечето от големите страни 3-4 е долара. Трябва да помним, че 78% от бедните все още живеят в страните със средни доходи. Глобалното управление. Тук чухме за Г20. Няма да се спира много на g 20 но позволете ми да кажа, че това, което не се осъзнава добре е, че g 20 има доста добре установена структура. която подкрепя дейността на групата. Тази структура не само прави g 20 един процес, който включва повече страни, но и, по-ефективен, по-отчетен процес, отколкото в рамките на Г7. Няма секретариат като такъв, но както виждате на този слайд, има доста добри връзки с международните финансови институции, с Борда за финансова стабилност. Въпреки успеха на Г20, който беше подчертан от господин Ши по-рано. Има и доста предизвикателства. Г-20 може би ще има повече трудности да работи в бъдеще, отколкото през първата година от съществуването си координирането на стратегиите за изход от кризата ще бъде по-сложна. Вече забелязваме такива сигнали. Прилагането на рамката, за която тук стана дума, беше много обещаващо, но не трябва да подценяваме колко трудно ще бъде да се реализира на практика. Освен това, трябва да се има предвид и регулаторната рамка, процеса на оценка, освен това, трябва да видим дали Г-20 ще може да обхвани и други важни области, като търговията и промените в климата. Но най-голямото предизвикателство на Г-20 е свързан с легитимността а, и интеграцията. Както беше подчертано от господин Шипуа, един от начините за действие е да има по вече контакт с формалните институции, с МВФ, Световната банка. Г20 трябва да намери по-добри начини за взаимоотношения с ООН. Е. Освен това, Г20 може да използва възможностите в неформалните групи Г24, Африканския съюз, АСИАН, АПЕК и други. От друга страна, Съществуват и международните финансови институции, Международни валутен фонд, Световната банка. Кризата не само даде тласък на реформата в световното управление под формата на Г-20, но върна МВФ и Световната банка от света на мъртъвците. Всъщност даде нов тласък на реформата в тези институции, която преди кризата демонстрираха доста слабости в структурата на управлението. Тези слабости намериха проявление в четири области. Липса на договореност за основната мисия на институциите. На второ място институциите нямаха достатъчно ресурси за да вършат работата, за която са създадени. На трето място нямаше разбирателство за реформите, които трябва да преминат тези институции. И нещо много важно, нямаше съгласие за това как да се промени управлението и да се премине към нещо, което да е по-широко обхватно. Тези въпроси са поставени на масата и сега и съвсем честно казано, европейското лидерство в реформата на тези институции ще покаже доколко напредък можем да постигнем през едните години. Има сериозни цели, 5% в МВФ, 3% в Световната банка, но дали ще бъдат постигнати или не, остава да се видим. Въпросът остава открит дали действително ще се постигне промяната, която иска да реализира Г-20. Ако видим откъде са тръгнали МВФ, винаги е имало определени реформи чрез реформата от април 2008 в рамките на Световната банка и регионалните банки. Сега има по-добра позиция но големият въпрос е дали тези промени ще се случат или не. Искам да подчертая нещо, което е свързано най-вече с въпроса за реформата в МВФ. През последните 10 години ние забелязваме структурна промяна от мащаби, които бяха непознати преди. Ако видим какъв е делът на развитите да развиващите се страни в световната економика. Преди 2000 година имаше малко промяна, но както виждате тук, ако погледнете разликата между 2005 и 2009 година, ще осъзнаете, че има много сериозна промяна. И така всяка година тази промяна от развитите към развиващите се страни е в размер на 1%. И това не беше видимо в предходните периоди. В заключение, позволете ми да кажа нещо за Световната банка. И това е нещо важно, че Световната банка да, има, да играе също толкова важна роля, колкото и МВФ при реагирането на кризата. През последните 15 години забелязваме 3 трилиона от а, а, ч, а, притоци на частни капитали към развиващите се а, страни. От а, нула е тръгнато. Ако искаме една финансова архитектура, която да е много по-мощна, то а, трябва да се а, подобри системата на управление на Световната банка. Ако се позволи на страни като Китай и Индия да влагат средствата си чрез нея, а не само чрез финансиране на дефицита на САЩ. Благодаря много. Господин Гош има думата. Thank you, Chairman Klins, and uh, благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря, че ме поканихте да говоря за управление на климата, търговията в среда, сред економическата криза, в условията на економическа криза. Първо, ние сме изправени пред е, предизвикателство на глобалното управление в контекст, когато няколко кризи се струпват на главите ни. Но решенията, разбира се, изискват различен график, е, за да се е, осъществят. Е, трябва да действаме сега е, в областта на финансовата политика, а междувременно трябва да се генерира растеж и има опасност е, утре да, да, да, да се засили протекционизма, ако цените се запазят. И третото предизвикателство, изменението в климата, което наистина е по-дългосрочно. Въпросът е, имаме ли институциите и, също, и, със, и съответните структури, които могат да е, решава тези проблеми, запазвайки отделните е, срокове, спазвайки отделните срокове. Три е, комплекта въпроси възникват. Как е, за е, е, кризата се отразява на изменението на климата, как засяга търговията, развиващите се страни по-специално и трето, как някои реформи в управлението и приоритети е, е, както в е, непосредствен план, така и в средно и дългосрочен план. Значи как е, засяга кризата отговора на изменението в климата? По три начина. Екологичните ползи от кризата в известен смисъл са краткосрочни. Международните енергийни агенции, е, агенции оценява, че е, ще има 3% спад в емисиите през 2009 беше оценила и е, близо 25% намаляване на емисиите до 2020. Но по същество това означава, че ако започне економическо възстановяване, всичките ползи на фонда на околната седа всъщност ще отпаднат и е, ще трябва пренасочване на економическия ресурс. Е, е, все още става дума за 11 гигатонов увеличение на емисиите до 2300. Втория въпрос свързан с изменението в климата, са преразпределение на ресурсите. На тази графика се вижда, че от 2004 до 2007 е, има покачване в е, инвестициите в обновяеми енергии. Но какво стана? Е, това доведе до масово увеличение на, увеличаване на капацитета на обновяемата енергия. 25% беше в е, е, обновяемия сектор през 2005 година, но е, по отношение на инвестициите започва да намалява от 2008, да намаляват инвестициите и значително падат в средата на 2008 и в началото на 2009. Един смягчаващ фактор – се оказа ролята на е, разходи за стимули, за стимулиране. Това е, е огромни сума. Е, ето в Европейския съюз близо милиард и 900 милиона за стимулиране на зелени технологии. Има предизвикателства и по отношение на това как се изплащат тези фондове. Големият проблем за, при управлението на изменението на климата е как да да, е, да действаме предпазливо или непредпазливо, как да, да бъдем внимател, бъдем внимателни по отношение на разходи си днес е, с оглед бъдещето, е, за да можем да посрещнем бъдещите предизвикателства от изменението в климата. Как да решаваме въпроса с архитектурата отдолу нагоре и отгоре надолу. Копенхаген извади на преден план тези въпроси. И накрая, как комбинирате едностранните действия от една страна на държавите с колективните? действия. И аз мисля, че тенденцията е по-скоро към първата, която поставя един сериозен въпрос за управлението. Сега набързо за това как кризата засяга търговията и развиващите се държави. Като обем търговия виждаме най-големия спад 2009, 20% от глобалните обеми и търговия. От особено най-големия спад в основни линии, освен Европа, където въздействието се усети много силно, е, Европа, Близки изток и държавите от, близки, е, от, е, бъдещи, от бившия Светски съюз усетиха най-голям спад. Това води до засилване на безработица, най-високите проценти безработица, от как, които сме имали. Става дума за 200 милиона души безработни е, потоци на е, е, плащания, суми, които текат от развиващите се, към развиващите се страни. Има спад в банковите преводи към развиващите се, значителен спад и също така стоковите цени е, в е, много развиващи се страни, е, тези покачващите се цени, покачването на цените ги засяга, след това спада на цените, също защото стоеността на износа за Африка, например, през 2009 падна с 22% в сравнение с средното за света, което е 23%. Може да си представите, развиващите се страни, най-бедните за света, е, всъщност е, понасят най-тежко е, бремето от кризата в известен смисъл. Нещо, което трябва да помним също, че съществува опасност протекционизма да се засили. До сега не наблюдаваме особено покачване е, на търговските бариери. Е, тези графика от последните 6 месеца. Виждате търговските бариери, въведени от страните от Г20. Е, обхвата на тези бариери върху световния внос и този от Г20 е спаднал но също време не трябва да разбереме, че не сме излезли, изгазили от кризата. Съществу... Възможно е тези бариери също да се качат. Ето на тази графика виждате, че е, изследвания на антидемпингови е, процеси и, кант, е, каунт, е, и антидемпингови на, на, наказания и санкции също са се увеличили. В няколкото е, минути, които ми стават, ще говоря за приоритети на някои държави, върху които трябва да се спрем в краткосрочен план, е, както и такива, които трябва да е, обсъдим в по-дългосрочен план. Как решаваме проблема в момента? По отношение измененията в климата, първото, което трябва да имаме предвид е, че трябва по някакъв начин да поддържаме общи цени, които да стимулират е, инвестициите. Говоря и с правителства, и с частни инвестиции. Извинете, цената на въглерода е, мисля, че е, нивото на цената в момента няма да е, генерира съответните ние растеж. Второ, сумите, които се отделят за стимулиране на зеления сектор, които още не са изразходени, да не бъдат пренасочени в други сфери. Да сме сигурни, че наистина парите ще бъдат похарчени по предназначение. И второ, по климата. Трябва да сме сигурни, че бързото финансиране от 30 милиона долара, което бе отделено след Копенхаген, ще бъде е, изразходвано, ще бъде освоено. Вече е, два месеца от 2010 текат е, трети. Имаме все още проблем да намерим източници, е, също така и дестинации за този разход, но ако не го направим, наистина ще е, увеличим недостига на доверие в е, преговорите е, по климата. Също времено трябва да сме сигурни, че финансиране на търговията за най-белите страни се увеличава. Бразилия или Китай, те успяват да се справят с проблема, но страните в Африка, дори големи банки там, за, за приемане на, на кредитиви, за осребяване на кредитиви, всъщност налагат двойно по-високи такси, отколкото другаде. Да в последната минута и половина, която ми остава, ще говоря за усилване на, на, засилване на управлението а, след кризата. По изменението в климата трябва да помислим за това как а, архитектурата трябва да бъде променена. Казах, че ще говоря по време на дискусията, ще се спра по-подробно въвеждайки повече е, гъвковост режима, това е, имаше смисъл по време на кризата, в средата на кризата. Но трябва да внимаваме с този инструмент. Трябва да изградим е, парични капацитет и не само двустранно, но и на ниво отделна държава. Трябва да създадем един по-прозрачен финансов механизъм, който вдъхва повече доверие. Ще, доверие, ще се спре и на това в дискусия. Трябва да решим проблема с е, е връзките е, между търговията и климата във всички измерения, там където се водят е, преговори по околна среда, стоки и е, услуги, как регулираме частните разходи, как се справяме с протекционизма върху стоките и услугите по отношение на развиващите се страни и така нататък. И е, по отношение на търговията, управление на търговията също е проблем, който трябва да взимава. Не само кръгадоха, трябва да има прозрачност, разбира се, по-добър достъп до механизма за решаване на спорове, това са решаващи е, фактори и в крайна сметка някакъв вид е, гаранции в самата система да са вградени е, и това ще е отражаващо значение. Мисля, че ще спра до тук и ще остава повече време за дискусията. Благодаря. Благодаря сега госпожа Нория Молина има думата. Добър ден. Благодаря ви за поканата. Искам да започна с едно по-общо изявление. Как върви възстановяването или невъзстановяването? Това е от Ран Емануел, от администрацията на Обама и тази картина отразява как се чувствахме по отношение на въпроса за управлението, за реформата в управлението и колко наложително е да се подобри ситуацията, която много добре е описана на първа страница на Економист. Какво става а, две месеца по-късно? Избрала съм един цитат от а, 18 век. Основните реформи, които по наше мнение са наложителни в сегашната а, ситуация, не се реализират, не се постига особен напредък. А, правят се а, опити за прибързани мерки, без да се решават проблемите по същество. Не трябва да губим възможността да реализираме реформите, които са необходими. Нека да се спра по-подробно на отражението върху развиващите се страни и какво се случва в тези страни. Аз няма да навлизам в огромни подробности. Сигурно сте видяли доста статистически данни, но нека да кажа какъв е ефекта върху развиващите се страни като цяло и тези с най-низки доходи. Тази криза действително се усети, както каза председателя на МВФ, не чак в такава степен, както в развитите страни, защото те са по-слабо интегрирани в световните пазари, но това е едно бавно придвижване към а, а, крах. Бедните хора, правителствата на а, тези страни с ниски доходи проявиха по-голяма устойчивост, но те изяждат вътрешните си ресурси. На общностно ниво, на лично ниво вижда се намаляване на спестяванията което намалява и способността им да се съпротивляват по-нататък. За страните с ниски доходи, нещата вече не опират само до глобалната криза. Когато извършваме проучвания сред хора от бедни общности, те не правят разграничение между структурна бедност и криза. Други кризи могат да възникнат в последствие. Сега резервите са а, изчерпани, което означава, че следващата криза ще създаде особено големи проблеми. И така, какъв е типа финансиране, което отива към развиващите се страни? Виждате, е, че има много по-високи потребности, отколкото външното финансиране, както за 2009, така и за 2010, за развиващите се страни. Частните капитали намаляха, Всъщност, те не правят почти нищо за настоящата година за тези страни. Потребностите нарастват съвременно. Има увеличаване на финансиране от световните финансови институции, но те не могат да покрият всички нужни нужди. Така че тук не става дума само недостига на средства, нещата опират и до това какви точно са тези средства. Почти две а, трети от а, реакцията на кризата чрез МВФ и Световната банка води до създаването на дълг, т.е. те са под формата на заеми. Това трябва да ни накара да се замислим каква е потенциалната заплаха от създаването на дългова криза в бъдеще. И така, кой получава тези средства? Те отиват в страни с а, средни а, и ниски доходи. Само 2% са средствата, а, които получават а, най... страните с най-низки доходи. Така че това е процент, който е много по-нисък от нуждите, които изпитват. На следващо място Друга тенденция, която може би също е тревожна, е, че от средствата, които отиват за развиващите се страни, най-вече тези с ниски доходи, идват от световните финансови институции, отиват за развитие на частния сектор. Не непременно това е така, но трябва да имаме предвид, че финансовите потоци са доста колебливи и че държавните финанси на тези страни са много слаби, затова трябва да видим на къде да насочим ограничените обществени ресурси в развиващите се страни. И така, какво означава това за реакцията при кризата? Тъй като има рязък спад на капиталовите потоци, Ролята на международните финансови институции, най-вече на МВФ, за страните с ниски доходи, вероятно ще бъде още по-голяма, отколкото в миналото. Поне през следващите три години ще е така. Втората последица е, поради избраните модалности на видовете финансиране под формата на дълг, по-скоро насочен към частния сектор, това на практика означава отслабване на публичните финанси и създаването на възможности за допълнителни кризи, ограничение на способностите на развиващите се страни да създадат политики, които са по-добри за засилване на устойчивостта при последващи кризи. За да се отговори на тези уязвими страни, е важно да разгледаме въпроса с развиващите се страни на две нива. Вида политика, която се прилага на национално ниво, може да помогне на тези страни да подобри тяхната устойчивост, тяхната срещу уязвимостта при бъдещи трусове, Много от нещата вече бяха споменати, аз няма да дублирам казаното. Други а, политики за развиващите се а, страни са свързани отново с ролята на МВФ и на международните финансови институции. Сега на ролята на МВФ нараства допълнително, защото сега а, фонда не само определя условията, при които тези страни ще взаимодействат с останалите страни от света, но и вида фискална и друга политика, която трябва да прилагат в, вътре в страната. Има доста критики относно начина по който МВФ предоставя консултации, либерализиране, приватизиране на частния сектор, политики, които са свързани с фискалната политика, с данъчното облагане. Това се вижда по време на кризата и се оказва, че това не са най-добрите и най-подходящи политики за тези страни. Тук аз съм несъгласна с господин Ван Селм, който за съжаление вече не е в залата, но ние Ние направихме проучване за заемите за 30 страни с ниски доходи от МВФ и там не виждаме особена разлика от предишните мерки, които се предлагаха от МВФ. Гъвкавостта е действително много слаба. Ролята на капиталовия контрол може да бъде приветствана но тя не е чак толкова голяма, по-скоро маргинална тази роля и не от това се нуждаят тези страни в момента. Освен на ниво страни, един от проблемите е, че както би казал господин Ван Сам, ако беше в залата, че има повече гъвкавост, те би могла да помогне на тези страни, но какво ще се случи, ако няма вече ресурси? Всъщност тези страни натрупват е, дълг. Останалите реформи в е, глобалното е, управление, в глобален мащаб, а не на в мащаб отделна страна, трябва да получат по-голям приоритет. И тук а, се решава по-скоро въпроса с дефицита, а не увеличаването на приходите. Има, например, предлагане на мерки като регресивно данъчно облагане и други неподходящи мерки. Ако погледнем от другата страна, трябва да споменем, че има сериозно избягване на плащането на данъци, Необходимо е да се мобилизират повече вътрешни ресурси. Многонационалните компании трябва да бъдат задължени да обявяват това, което реализират като печалби в тези страни и да плащат данъците, които са дължими. За развиващите се страни е важно да гарантират, че част от приходите ще отидат в подкрепа на развитието на тези страни. Уреждането на а, монетарната система е важен а, въпрос. Това е въпрос, който се споменава многократно. Много важно е да бъде се справим с а, дефлацията в а, системата страните, които имат дефицити, да не бъдат системно санкционирани чрез системата. Сегашната парична система струва на развиващите се страни а, три пъти повече от това, което получават като официална помощ за развитие. За това на глобално ниво е, реформите са много важни. Необходими са реформи в МВФ и другите международни финансови институции, както вече беше споменато. Трябва да се а, реши проблема и с начина, по който се предоставят заеми на развиващите се страни. Наложително е а, да се възприемат а, отговорни стандарти за предоставяне на заеми на развиващите се страни и да се гарантира, че тези средства ще отиват по предназначение, което ще им позволи да реализират растеж, да провеждат политика, която да води до равноправно развитие. Механизма за уреждането на дълга също изисква конкретен механизъм за справяне в бъдеще и с а, евентуална бъдеща а, финансова криза, за да могат те да бъдат в по-добро състояние да се справят с една евентуална криза от такъв характер. Перван ще има думата. Благодаря, председател. Благодаря за тази презентация. Ще поставя всички мои въпроси и е, някой от вас ще отговори на някои от въпросите, както вие решите. Е, съгласен съм. Съгласна съм с е, вас за начина по който е, кризата се отразява на страните и, и за това, че те реагират в зависимост от силата на така да се каже, и размера на последиците. Е, кризата затруднява още повече и без това бавно и трудно развиващите се преговори от кръга Доха. Същевременно от страна на развитите индустриални държави като че ли така, има е, желание за повече протекционизъм. Е, това е една, според мен, ясно очертана тенденция. Така че, какво мислите по този въпрос? Е, по време на първия панел от е, днешното изслушване споменахме е, вече въпроса, който сега ще задам но във връзка с климатичните промени, как смятате, че е, може да се действа от гледна точка на глобалните предизвикателства? До този момент е, е, СТО, е, преговорите доха и така нататък не доведоха до е, някакви съществени резултати. Копенхаген не функционира, просто трябва да си го кажем, да. И на едно определено равнище или от едно определено равнище нататък ние вече не напредваме. Тъпчем на едно и също място. Така че е, каква според вас трябва да бъде е, евентуално структурата на бъдещето, която ще действа по-ефективно? Е, е, от Вашингтон е, МВФ не би могъл да действа, така че е, какво според вас би било оптимално от днешна гледна точка като структура? Госпожо Молина. Казахте много за това, че процесите трябва да се направляват. Говорихте и за ресурсите за суровините. Съгласна съм с голяма част от вашите тези. Е, нещата са свързани с много предпоставки, много условия, естествено, и, и с това, че трябва да има е, партньори. Да, силни е, партньори, които разполагат с финансови ресурси от развиващите се страни, каква трябва да бъде е, концепцията в това отношение. И е, говорихте за условията при кредитирането. Е, какви точно трябва да са условията според вас и къде трябва да започнем? Да кажем, е, че първо дамите се ползват с предимство и затова ще дадем думата на дамата. По условията, които се поставят поради краткото време, не бих могла да се спра всичко, но в най-общи линии това е едно от предложенията, което аз направих е, в края. Всъщност, според нас, условията е, за взаимоотношението между е, отпускане на заеми и е, вземане на заеми ще го не, това са, до сега това бяха старите условия от последните 30 години от е, споразумението в Вашингтон, но е, става дума за взаимно отчетни условия на е, отпускане и е, приемане на заеми. Е, а именно е, кредитирането да не потъне някъде, да бъде по, за определени цели, но това е свързано с съществени, субстантивни, основни политически условия, включително макроекономическа политика. По поредица причини, но една от тях е много актуална в момента и всички ще се съгласни. Очевидно е съвета макроекономически съвет, който получих, който дойде от север на юг, както и по отношение от донорите също така, се отрази много зле и за нас, и на нас, и на развиващите се държави. Ако се хванем за отделно изречение, което човека от МВФ каза, даваме на всички това, което смятаме, че подходящия съвет. Проблема е, че развиващите се държави не се нуждаят от същата фискална или макроекономическа политика като нас. Тук се корени един от проблемите по очевидни причини. Второ, и това се свързва и предполагам, че това е последният елемент от отговори ми към вашия въпрос. Очевидно е, имаше интерес да се приватизират, либерализират редица сектори в развиващите се държави. Тук не говоря за конспирация или нещо такова, но и това наистина от някои търговски интереси на Запад се, се е, възползваха от това. Те отвориха вратите за много европейски банки, които е, имат, е, е работят с трети държави. Това е, ускори е, е, нестабилно, засили нестабилността. Просто е, кризата точно дава възможност да се получим от е, уроците, от, е, да, да извлечем полка от това как такъв или друг, един или друг вид политика се проваля. И макар, че имахме активна промишлена политика, финансирахме финансовите потоци и търговските потоци. Е, не би трябвало да се боим от протекционизма, защото е, понякога е, протекционизма в добри дози не е непременно лошо средство. По първия въпрос, какъв интерес имаме? Аз нямам пълномощно да преговарям е, от името на Индия в Женева, но ние трябва да е, гледаме нещата от две различни, е, от два ъгъла. Интереси на държавите, които преговарят и от гледна точка на това как функционира режима. Ако погледнем Ако помислим за Европа, не можем да се освободим от протекционизъм е, в селското стопанство или както и да е, но има и други. Е, има форуми, е, на които се водят преговори, търговския пакт, който може и да бъде подписан тази година в Европейския съюз. Така че въпросът не е до това дали може да бъде търговския интерес – Последната среща на ниво министри ноември-декември 2009 е, участвах редица държави Индия, САЩ, е, Европейски съюз, е, Китай, Бразил, Лия, които имаха различни интереси в търговската система, излезаха с общо предложение да разгледат функционирането и ефективността на търговския режим. За мен това беше насърчаващо, защото за първ път започнахме да си даваме сметка, че нещо не е наред в самото управление. За това едно от нещата, които казах е, е внимавайте не само в преговорите, но и начина на управление, защото ако е, за, е, е, ако се фокусирате върху това, ще имате много по-жизнен е, механизъм, много по-жизнен механизъм за решаване на спорове. Той може да се окаже и по-сложен, ако екологичните въпроси бъдат включени в уравнението. Това по втория ви въпрос който е много по-широк е, и по-сложен, е, а именно къде ще намерим елементите на управление. Няма модел, е, универсален модел. Смятам, че трябва да поставим редица комплект от въпроси. Във вашите препоръки има няколко от хора от моя екип, които, които разгледаха по-подробно, подробно, но ще се спра на три. Първо, какъв форум, е, в какъв форум разглеждаме измените в климата. Това, което направи е, е, Копенхаген е, че подсказва, че тази архитектоника отгоре надолу, цели и графици и така нататък не отговаря на реалностите. И тогава се избра подхода отдолу нагоре, една по-гъвка архитектура, срокове и други. Това е добре по политическа целесообразност, но какви са критериите? Къде са, какви са е, е, критериите, по които ще се е, равняваме? Е, е, на какво ще се основат преговорите ни от следващите кръгове? Гъвкавостта, която намираме в е, многостранните споразумения в търговския режим, ако те се приложат към изменения в климата, те ще изключат ли голям брой от действително бедните развиващи се страни от системата или изцяло? или е, Китай, е, Индия, Бразилия, САЩ. Е, е, второ, въпросът за финансиране. Няма универсален модел отново, но има известни принципи, които трябва да се, с които трябва да се съобразяваме. Е, мащаба на финансиране. Имаме един диапазон от оценки и никой от държавните механизми в момента не действа дори, е, който действа в момента, дори не се приближава до това този мащаб на, на финансиране. След това да помилим, е, помислим за условията, на кого даваме е, е, безвъзвратни помощи, на кого даваме е, заеми. Въпросът не е, е черно, избора не е черно-бял, просто трябва да има подходяща е, комбинация от всички. После процеса на е, вземане решение за разпределение на фондовете. Това е, е и третия голям въпрос е, е как се проследява изпълняването на ангажименти и, как, е, е, и, и до каква степен са е, изпълнени. Копенхаген начерта някои от е, е, пъти, пътищата, по които трябва да се върви, но много нерешени въпроси има. Как, е, каква информация се нуждаят държавите? Как създаваме механизъм, който да действа, да работи? Не само развиващите страни да проследяват емисиите, които идват от индустриалните държави, но процесът е двустранен. Как да сме сигурни, че се действа, има изпълнение и фоллоуап не само по е, емисиите и други финансови въпроси. Е, извинявам се, че толкова дълго говоря, но просто маркирам въпросите, на които трябва да търсим отговор. Съвсем накратко. За условията. Трябва да помислям, може би, за три типа условия. Първо, Вашингтонския консенсус. Там се говореше за идеология, за еднаквост. Второ, социалните защити. Въпросът е кой ги определя Вашингтон или страните сами да направят това. И третия тип условия фидюционарни или правителствени условия. Отново трябва да се запитаме дали Вашингтон или отделните страни ги определят. За глобалното управление в економическата и финансова сфера има две важни цели. Първата е по какъв начин Г20 да стане легитимна и ефективна и на второ място как е, да се реформират е, международните финансови институции. За подобряване ефективността на Г-20. Аз може би съм единствения в тази зала, който е присъствал на всички заседания на Г-20 от 1999 година и то не като член, а като наблюдател. Присъствал съм също на доста от срещите на Г-7 и Г-8. Въпросът е дали Г-20 може да се превърне в по-ефикасен като процес, Отговорът е да. Това, което ще се направи през следващите година-две, ще има много траен ефект в бъдеще. На следващо място, и това ме връща към вашия въпрос, господин председателю, дали нещата ще се влушат, ако нямаше Г20, когато става за макрорегулиране или координиране. Отговорът е да, тъй като Г20, аз тук мога да ви дам примери, в които дори по предложенията на Обама се превърна в сила, която кара хората да разговарят помежду си. Тя се превръща в сила, която спазва отчетността. И на последно място за реформата на международните финансови институции. Необходимо е да се промени модела, да се промени управлението. Нека да дам пример със Световната банка. На последното заседание на Комисията по развитие, всяка от, всеки от министрите на развитите страни от Европа проявиха скептицизъм за това, че Световната банка се нуждае от повече капитал. Всяка, всеки министър от развиваща се страна каза, че се нуждаем от силна Световна банка след тази криза и че капитала на банката трябва да бъде увеличен. Защо тази разлика? Тя е свързана с изразяването на мнение. Ако не искате да влагате средствата си там, чудесно. Ние сме готови да... А, ние трябва да осигурим между два до три пъти средствата, с които разполага сега Световната банка, ако искаме да се върши работата. Това е добра идея за Световната банка, да се създаде отговорност в новите участници. И аз настоявам, вие като европейци, да имате предвид, че когато се създава възможност за изразяване на повече мнения, се създават и условия за по-ефикасна работа на институциите. Господин Клинц с въпрос. Не трябва ли да имаме нещо като СТО, който да определя стандартите, да извършва мониторинг, да има механизъм за налагане на санкции и всички, които искат да членуват тази организация, да се съобразяват с правилата им. На второ място, когато говорим за развиващите се страни, в различна степен са засегнати от това, че имат а, черна економика или сива економика, имат висока степен на избягване на плащането на данъци, висока корупция. Струва ми се, че когато говорим за пък, различни финансови пакети, за разглеждане на възможности за предоставяне на помощ, ние не обръщаме достатъчно внимание на тези три проблема. Госпожа Молина каза, че е, не се забелязва е, промяна от стария модел. Не трябва ли е, да се скъса с миналото след тази криза в много отношения? В, в Европа ние виждаме, че има нужда да скъсаме с някои неща от миналото. И на последно място, ролята на Китай в Африка. Бих искал да разбера каква е вашата оценка по този въпрос. Може би Паскал също да зададе въпроса си, след това да отговорите на всички заедно. Ние се срещнахме преди няколко месеца е, като аз в качеството си на член на съвета на Международната е, организация по труда, какво а, е, е, дали може да стане една е, смесена фирма между МОД и МВФ, които дотият до развиващите държави да предложат е, общо решение, но има банковия аспект, има социалния аспект, който може да промени изискванията за политически решения, които се предлагат днес. Втория въпрос е свързан с измененията в климата и търговията. Какво мислите за предложението, идеята за така наречения е, въглерододобавен данък. Е, защото в различни е, зони в света се работи с различни цени за въглерода, без да има равноправни условия. Каква е идеята ви? Какво мислите по това? Кой ще започне? По конкретния въпрос, дали е, съвместни мисии между МВФ или други като МОТ и така нататък могат да, да работят заедно. Да, имало е експерименти в Украина и другаде. Е, добре е такава комбинация, защото различни гледни точки се объединяват. Но една от структурите, е, елементи на МВФ е, че не е институция, която е основана в сред е, страните с, е, е, и по отношение на бедните държави с нисък доход, ролята, която имат е различна. Всъщност, ролята, която те и, и имат е, в отношенията с, е, е с бедните държави, е, всъщност е резултат от един първоначален мандат, колкото до съветите, отношенията север-юг и прехвърлянето на средства север-юг. Е, Казахте, че е, това е, е отклонение от ортодоксалното мислене. Аз като е, човек с е, левичарско мислене смятам, че би трябвало да се създаде институция, която да върши това. Колкото до поставяне на стандарти е, за отпускане на помощи, очевидно е, трябва, очевидно е, че трябва да има е, трябва да видим, съществуват е, институции органи на, на Обединените нации, които могат да бъдат е, направени по-ефективни. Може би няма нужда на нова световна, за нова световна организация, а просто съществуващите да работят по-ефективно. един процес на преговори, който е, е, е, се смята за легитимен от е, е, преговарящите държави, е, би трябвало да има някакъв е, център. Е, това може да бъде или е, фонда за развитие е, към ООН, или е, някаква друга организация, но нещо, някаква е, структура, която е приемлива за всички. Е, колкото до отклоняването от ортодоксалното мислене, е, аз може би не се изразих добре. Мисля, че това е, е нещо, от което имаме е, нужда. Аз се оплаквам именно, че е, е, моето оплакване е, че е, това го, липсва, това го няма. И последният оратор от предишния панел каза, ние в Европа нямаме традиция да използваме спекулативни економики. Ние всъщност спечелим парите си, като произвеждаме промишлени стоки. Това става с развитие на съответните стратегии. Индустриалната политика, която се следва тук, всъщност се, отка... се отказва на, на развиващите се през последните 30 години. На тях не им се разрешава да е, следва такъв вид политика, каквато следваме ние. Набързо въпроса, който ще опитам да е, засегна е, е данъка моят е, въглеродния данък. Смятам, че е, една глобално координирана е, система за търговия с е, е емисии с е, въглерод ми би била по-добро решение със съответни... Но там вече се предполагат квоти, това може да доведе до корупция и така нататък. Ако, като мислим за данъка, трябва да засегнем три въпроса. Един е това, което Китай поставя често като въпрос. Те са най-големия потребител, е, по-скоро те са световната фабрика, световния завод, е, производител, е, генератор на, на въглеродни емисии. Е, от тук произлиза и въпроса как е, ще се справим с е, изтичането, прехвърлянето на емисии от една географски регион в друг. Втория въпрос е за конкурентоспособността и въпросът е как да координираме разделните, отделните правни системи може да се е, въведе данък в една юрисдикция със съответния резултат, но може да се направят предложения, да кажем от е, МВФ. Това може да е форма, където е, да се координира нивото на данъчно облагане. И третия въпрос, който изниква от тази тема е ако е, фондовете, ако средствата се е, наберат в дадена юрисдикция, ще останат там ли или ще се вложат в някакъв глобален фонд, където всичките постъпления от този данък ще се насочат и е, тогава вече могат да се преразпределят и да се насочат част от тях към развиващите се държави. Е, Световна финансова организация. Регулиране на световните финанси изисква макропруденциално измерение, което предлага МВФ. Ако, искате, ако разгледаме микроизмерението, тук нещата стават много сложни. Става дума за пазарите, банковия пазар, на ценни книжа, осигурителни институции, е, е, разплащателни, е, счетоводни, е, платежоспособност и така нататък. Всичко. Е, ние имаме нужда от е, една мрежа от регулатори, е, определящи е, стандарти, е, плюс борда за финансова, финансова стабилност. Е, това, което се е променило, но не се очита, че управлението на е, стабилността всъщност е в ръцете на Г20. Харесва ли ви или не, това е положението на нещата в момента. В известен смисъл това е много по-добре, е, отколкото преди не мисля, че по причините, които споменахте, ще бъде простичко да се създаде една световна финансова организация. Защото наистина това ще бъде е, наистина супер модел на всички организации. Е, второ, економиката е, в сянка, корупцията, сериозен проблем. Но да видим фактите. Мобилизация на ресурсите е, в национален план, в е, е, всяка част от развиващи се свят е нещо, което се засилило значително в последните години. В Индия 35-40% от БВП е, се мобилизира. Това беше немислимо преди. Латинска Америка мисля, че с 20% нараса този процент. В Африка с 30% тези страни наистина правят нещо, макар че още много има да се прави. Е, е, отклоняване от ортодоксалното мислене, да, това е музика за ушите ми, защото едно от нещата, които се оплаквахме в кризата, беше, че е, сме се отклонили от правата линия за развитие развития свят, индустриалния свят, и, но развиваше се съвременно спазва ортодоксалните правила. По някои причини това беше добро, по други лошо. Колкото да, да вземем Китай и Африка. Въпроса за Китай и Африка. Има много повече допъл... взаимодопълване в ролята на Китай, Индия и други играчи е, по отношение на черните страни. Е, черните страни, е, 8% от е, помощта обикновено отива за подпомагане на бюджета и социалния сектор. За Китай, Индия и арабските държави 80% отива в инфраструктурата, т.е. финансира се заема. Китай, Индия и а, арабските държави сега финансират 1,5 пъти повече инфраструктури в, е, инфраструктурно изграждане в е, Африка, отколкото Световната банка, Банката за африканско развитие и всички световни донори. Това е, е взаимното допълване. Именно поради тези инвестиции енергийният капацитет на Африка ще скочи 6 пъти. Значи, трябва ни такова допълване, но това ни трябва също е прозрачност и яснота на правилата. Ще спра до тук. Перванш, искаш ли да е, направиш заключителни бележки? Благодаря. Както често е, при такова изслушване е трудно да се направи заключение, е, да се синтезира едно заключение. Е. Е, ще спомена само три аспекта от тези, които чухме. и тези три аспекта бяха споменати от е, нашият основен говорител, господин Падо Аскиопа. Да, ако Европа а, е, не излезе от кризата, ако не излезе от е, клапката на а, финансовите е, транзакции транзакции с спекулативен характер, ние ще останем заложници на кризата дълго време. И затова би трябвало е, при всички положения да започнем с действия, с е, действия в посоката, която бе очертана. Координиране на действията, координационният подход е много важен. И това е резултатът и от разговора, който водихме току-що с координатора от НП. Говорихме за образованието, за професионалната квалификация. Трябва наистина да помислим за това как ще формираме европейската политика в бъдеще Нали, така че да постигнем по-добър резултат е, е, на фона на Лисабонската стратегия. Европа не може да чака докато е, всичко стане перфектно или бъде уредено перфектно в Европейския съюз, за да започне да действа в света. Трябва да действаме паралелно. Ние наистина сме разширили Европейския съюз, направили сме невероятно много, може би не 100%, но при всички положения много, много. Да, ако чакаме обаче всичко да бъде изпълнено до съвършенство, никога няма да започнем да действаме. И сега стигам до международният валутен проблем. Да, има е, липса на логика в системата. Има някакви валутни резерви, но се използва единствено националната валута, една единствена валута. А това всъщност не допринася за повече стабилност. Това отслабва системата. В света се говори за е, валута, е, за е, обменни курсове и за търговия. Да, всъщност необходима ни е една световна валутна организация, но в такъв случай ще трябва да преработим изцяло мандата а, на Международния валутен фонд и ще трябва да променим изцяло структурата на фонда, начина по който той го работи. Ние, европейците, би трябвало да помислим, може би, за е, решение на европейско равнище. Gouvernance globale. Европа L'Europe a une responsabilité particulière, c'est un, un point qu'on Европа носи много е, голяма отговорност. Споделям с вас е, това убеждение. Но споделям и убеждението на господин Шулмайстър, който спомена е, така, някои от е, игрите в е, САЩ, аргументите за изключване на определени дейности, финансовите е, спекулации. Е, ето, това е нещо, което наистина ми изглежда разумно. Предложихте дефиниция на капитализма. Казахте, че след Втората световна война е, е настъпила промяна в характера на капитализма. Предвоенния, следвоенния капитализъм. Би трябвало да е, помислим много сериозно по тази теза и да я доразвием. Направи ми впечатление, че не можем да използваме ни същи е, решения по отношение на управлението. Естествено, че когато става дума за легитимност, за ефективност, е, за представителност, е, това са три основни аспекта, е, които трябва да бъдат на лице, когато вървим напред. Да, и сега, за Г20. Да, добре. Ние е, поговорихме много за Г20. Там има и е, една тенденция, която вече със сигурност не е последната, не е последното решение, но е, показва, че Г20 е, все пак е, мисли за някакви промени в е, посока подобряване на архитектурата в посока на подобряване на дейността на финансовите организации като цяло. И ние, европейците, носим голяма отговорност и трябва да поемем тази част от нашата отговорност. И още нещо. Нещата са свързани с определени условия, с определени предпоставки, социална отговорност. Това е, сектора отрасъла е, в нашата економика, на който ние трябва и в нашата политика да поставим акцент също наред с е, е, насърчаването на предприятията, но предприятията би трябвало също да обръщат малко повече внимание на социалната отговорност и да поемат своя дял от тази част на задачата. Да, аз е, мисля, че е, в заключение мога да кажа само, че това беше едно прекрасно изслушване и благодаря много на всички оратори, които споделиха с нас е, идеите си. Аз от своя страна също ще благодаря на всички участници в панела. Благодаря много за това, че отделиха време, за това, че споделиха вижданията си. Благодаря на всички участници в залата. Закривам заседанието.